Okay, ladies and gentlemen. Дами и господа. Can I restart the afternoon session of the... Обявявам следовиното заседание за открито. Следващата тема е свързана с такси за сигурността на въздухоплаването. Това е доклад на господин Лайфт Фред който има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, при този доклад, при този проекто закон, става дума за на пръв поглед нещо много обикновено, нещо просто. По принцип става дума за таксите за сигурността при въздухоплаването. Тези такси много се увеличиха през последните години. И това са такси, които не са регулирани на европейско равнище, което е в ущърп на повечето засегнати на потребителите от една страна, от друга страна на въздухоплавателната промишленост и на летищата. Затова комисията направи предложение да се регулират тези такси по възможно най-правилен начин, най-равноправен, равнопоставен и справедлив начин. От една страна имаме пункта недискриминация, от друга страна имаме пункта консултация с участващите засегнати страни. И от трета страна сигурността. Това е по принцип един принцип, с който мисля, че може да се съгласим. Но проблемът, както при много от тези закони, е в подробностите, в малките неща. А именно, как да се финансират тези съоръжения за сигурност? Представил съм ви работен документ, където се разискват тези въпроси. Трябва да отговорим на въпроса, кой в крайна сметка трябва да отговаря да финансира сигурността и безопасността. От една страна някои казват, сигурността и безопасността са основна задача на държавата. Държавата трябва да отговаря за сигурността на гражданите. Ето защо държавата трябва да поеме разходите за това. От друга страна, в областта на въздухоплаването, има въжи принципът, разходите да се поемат от пътниците и има и смесения подход, смесените мнения, т.е. част от разходите да се поемат от пътниците, другата част от държавата или самите въздухоплавателни предприятия. Другият въпрос е, кое е справедливо и кое не е справедливо? И къде всъщност въжи този принцип пътника да плаща или така нареченият user-based principle? По принцип, може да се каже, че има европейски правила и при тези европейски правила трябва да намерим общите правила, по които да регулираме този въпрос. Смята се, че по принцип държавите членки трябва да поемат разходите за сигурността. Има и трети вариант. А именно, изобщо да не се говори за въпроса, по въпроса кой плаща за сигурността, а да се осигурят честни, справедливи услуги, е, услуги и условия за всички участници. Въздухоплаването на европейско равнище, което е подчинено на европейски правила, разумно е тогава за сигурността да се отделят общностни средства. Това са основните въпроси в областта на таксите за сигурност – тук трябва да намерим решение. Аз не искам да изказвам преференции в, една, в подкрепа на едно или друго становище. Знае, че колегите от различните политически групи осветляват въпроса по различен начин. И ще съм благодарен да чуя различните гледни точки. Искам да ви помоля да помислите по тази проблематика. Защото сме изправени пред ситуацията, че ни очаква вероятно промяна в законодателството на правило за течности. Предстоят и други промени за съоръженията. Някои от тези съоръжения струват повече от 200 хиляди евро едното, така че наистина въпросът за финансите е много важен. Следващата точка, на която искам да се спра, е темата за защита на потребителите. Тук трябва да се направи още доста. Самия аз ще направя предложение по този въпрос. От друга страна, диференцираните такси. Според мен е, предложението на комисията и тук трябва да бъде прецизирано, но това не са принципните въпроси. Принципният въпрос е как да се осъществи финансирането и дали доклада да вземе мнение и отношение по отношението на финансирането на сигурността. И накрая мисля, че трябва да намерим един модел, който да взима предвид следното. Първо, има модели в Европа, които добре функционират. Те функционират повече или по-малко добре. В интерес на всички участващи. И тези добри модели трябва да могат да продължат да съществуват в Европа, там където те вече функционират. Ние, от друга страна, не искаме да се месим в да се месим в мнението на държавите членки по това какво те смятат, кое е добре за тяхната сигурност и кое не. Тъй като определени държави членки са достигнали определено ниво на сигурността и това ниво не бива да го ограничаваме. Но Нашата задача е да кажем именно какво трябва да се случва с финансирането. Трето. Има доста проблеми по отношение на иновациите. Не бива да казваме, ако въведете това нововведение, трябва да плащате много. Трябва да подкрепим всичко, което води до подобрение на сигурността. А не обратно ли бива да пречим на подобрението на сигурността? Това беше от моя страна. Аз ще се радвам да чуя вашите мнения. Thank you, Mr. Благодаря, господин Лайтфрид. Ще започнем с господин Засада от е, името на НП. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика за неговата работа. Аз много внимателно се запознах с е, документа, който е изготвил. В него се съдържат доста интересни идеи. Те ме убедиха да подготвя от своя страна редица предложения. Какво може да се направи по-нататък по този документ? Въпроса за сигурността, особено след събитията от 11 септември, е изключително важен въпрос за мен, както и за останалите авиопътници. Това е много по-важен въпрос, отколкото комфорта при пътуването. Искам да се спре на това, което каза докладчика току-що и да се спре на някои важни моменти. Като първият важен въпрос е свързан с финансирането. Комисията направи четири предложения. Има предложение да се подготви една рамка за определене на таксите в последствие. Това, което предложи комисията, е държавата да отговаря за сигурността, държавата също да финансира сигурността. Аз отбелязах един пасаж в доклада, там се казва, че комисията избягва да решава а, проблема Редбрум, въпреки че има положително становище за финансирането на мерки, свързани с подобряване на сигурността. Хората, които не пътуват, плащат два пъти, се оказва, защото а, веднъж под формата на данъци, ако те не пътуват със самолет, не би трябвало да се иска от тях да плащат тези такси за сигурност. Авиопътниците плащат два пъти от една страна като дънакоплаци и от друга страна като пътуващи, които плащат таксата. В крайна сметка те са тези, които плащат. И така, каква е разликата между тях и е, хората, които пътуват с автомобил или с влак? В този случай държавата се грижа за тяхната безопасност, е, финансира сигурността, има услуги, които гарантират сигурността. И така, хората, които използват е, други видове транспорт, а не въздушен транспорт, не плащат такива данъци. Държавата също закриля хората на границата, не е допуска опасни лица или вещества да влизат на тяхна територия. И аз не виждам защо трябва да се дискриминират пътниците, ползващи авиотранспортни услуги защо те трябва да плащат допълнително над цената на самолетния билет. Аз разбирам това, което казва комисията, че, комис... че съвета може да не приеме подобно предложение за решение. И аз бих искал да подкрепя предложението за една смесена система, при която част от разходите се покриват от държавата, а друга част се покриват от авиокомпанията и от летищата. Следва да имаме предвид обаче, че в крайна сметка това са пътниците, които плащат за всичко. Третото предложение. Докладчикът предлага да не се разглежда въпроса за финансирането. Аз съм убеден, че този въпрос ще се върне при нас като бумеранг. Ако не го решим сега, той ще се върне отново при нас след време. И тук е основният проблем. Аз се питам по какъв начин ще можем да направим разчети за това колко трябва да се плаща от държавата. И цялата тази процедура по изчисляването на разходите детайлно е доста сложна. Сложността на тази процедура и разходите, свързани с нея, са толкова, са, са толкова високи, че това ще изисква допълнително повишаване на таксите, което ще има отрицателни резултати. И още две предложения бих искал да направя. Питам се, ако авиокомпаниите наложат някакви такси, това трябва да е под контрола на съответни органи, които ще бъдат създадени, а всичко това отново ще увеличи разходите като цяло. Затова е, бих искал да запитам е, какво ще направят летещата. Могат ли да намалят е, разходите в резултат от конкуренцията? Между летещата понякога може да има а, опит за а, намаляване на разходите, което да бъде за сметка на сигурността на пътниците, а от друга страна може да има случаи, при които те увеличават таксите, тогава когато не се боят от а, конкуренция. Като по този начин компенсират ефекта от а, кризата. и попълват бюджетите си. Имам още един въпрос, който искам да отправя към Европейската комисия. Как очаква комисията да направи всички разходи прозрачни? Надявам се, че ще мога да получа отговор на този въпрос. Като представител на моята група, се надявам, че ще можем да следим а, този дебат а, отблизо и се радвам, че имах възможност да споделя моите виждания. Председателят. Имам чувството, че всичко това сме го разглеждали вече и в предишния мандат. Всичко това, което беше казано, сме го чували и преди, но въпреки това беше интересно. Сега от името на АЛДЕ, следващия оратор. Това е документ, който разглежда важен въпрос. Както каза председателят, той не ни предлага нещо особено ново. От още първия ден този документ е от 2001 година. И откакто го разглеждаме в парламента, винаги сме искали да стане ясно по какъв начин ще се плаща за мерките за сигурност. На времето ние предложихме комисията да излезе бързо с предложение, но това не се случи. Преразглеждането на тази директива доведе до нов регламент номер 300 от 2008 и като компромис сега не се дава това предложение, което разглеждаме в момента. Имам, искам да спомена две неща, които са важни и трябва да бъдат разрешени. На първо място прозрачността. Прозрачността за заинтересованите страни, разбира се, за отрасъла, прозрачност и за потребителите. Казвайки това, имам предвид, че хората трябва да са наясно за какво плащат и че това, за което плащат, действително води до подобряване на сигурността. Това е важен аспект на прозрачността. Ако искаме да има такса за сигурност, парите за целта не трябва да отиват за изграждането, да речем, на паркинги а да се използват по предназначение. Необходима е прозрачност, необходими са консултации и прочие. На второ място, как ще се осъществява финансирането, кой ще плаща сметката. Парламентът винаги е бил на мнение, че трябва да се направи разграничение между мерките за сигурност, които се предприемат на общо европейско равнище от съответните експертни комисии, които имат правомощията да правят подобни предложения и допълнителните мерки, които държавите членки искат да предприемат над тези общи мерки за сигурност. Според мен трябва да имаме съвместно финансиране, при което индустрията, пътниците и държавата осигуряват средства. Държавите членки трябва да решат точно как ще процедират, но за всички трябва да е пределно ясно кой какво плаща, каква част от разходите покрива. Допълнителните мерки, които държавите членки искат да предприемат над тези на общо европейско равнище. Въпреки че аз считам, че европейските мерки трябва да са достатъчни за гарантиране на безопасността, но държавите членки могат да предприемат допълнителни мерки, но в такъв случай трябва да поемат и по-голяма финансова отговорност. Не авиокомпаниите и пътниците да плащат за тези допълнителни мерки. По мое мнение, трябва да бъде разработена система, така че хората, които отговарят за сигурността, да имат предвид какви ще са последиците от техните действия. Те не трябва да бъдат насърчавани просто да измислят една след друга най-разнообразни мерки за сигурността защото това ще доведе до неимоверно покачване на разходите и до ситуация, при която сигурността да бъде 5, 10 до 35% от оперативните разходи. Тези средства трябва да бъдат добре изразходвани по прозрачен начин. Ето защо е необходимо да знаем точно какъв ще бъде ефекта от е, тези мерки и кой ще плаща за тях? И на последно място, дали е необходимо финансиране от, от общността? Комисията в друг дебат а, е, за а, е, течностите на борда каза, че а, финансира различни видове тестове. И аз а, искам да запитам, ако нямаме допълнителен бюджет, дали ще можем да финансираме всички тези допълнителни мерки за сигурност. Ако има повече средства, които се освобождават от преразглеждане на финансовата перспектива, не можем да очакваме всичко да се плаща само от Европа. Госпожа Ханеш Плаша от АЛДЕ. Благодаря, точно както и вие, аз съм преживявал същите проблеми, които споменахте. Много тъжно е да видим, че отново водим същия дебат, както и първия път. Мисля, че е важно да бъдем информирани за, за това по какъв начин се правят е, изчисленията за тези такси за сигурност очевидно те трябва да бъдат съизмерими на разходите за сигурност и, на, и мерките, които са предприяти, трябва да са ефективни. Когато говорим за течности да качване на борда на самолет или за каквото и да е друго. Това вече беше много ясно изразено, но не съм съгласен с преждеговорившия по един въпрос. Той е прав, когато казва, че това е един добър документ, представен от докладчика и че трябва сега да говорим за това кой, за какво и кога плаща. Но това, което имаме тук в това предложение на комисията, всъщност като обобщение е държавна помощ. Що се отнася до моята група, АЛДЕ, предполагам, че и някои други групи считат, че това е проблем. Господин Кадрауи току-що каза, че важното нещо е прозрачност и че може да има разлика между две държави членки, което мен не ме притеснява толкова, но въздействието може да бъде много голямо. Ако органите, ако властите в страна А плащат много голяма част от разходите, а властите от страна Б вземат голяма част от държавния бюджет, за да плащат тези разходи, мисля, че се нарушава по този начин принципа на равнопоставеност, което искаме да се получи за всичките европейски летища. Това не е нещо, което можем да прилагаме селективно, когато и както ни хареса. За нашата група, предполагам и за всички, е важно да се определи кой за какво плаща и какви, при какви условия. Аз съм против финансиране от страна на общността. Защото няма такова нещо като европейски източник на средства. Всичко идва от държавите членки, в крайна сметка. Така че трябва да се споразумеем. че трябва да се гарантират равни условия за всички летища. Госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на господин Лайтфрид за начина по който се проведе дискусията с докладчиците в сянка по този доклад. Първоначалният доклад за 2320 наистина е нещо, което вече сме виждали, както и дискусиите по отношение на финансирането. Ако се върнем на оригиналните дискусии макар и накратко, след 11 септември, действителните проблеми, които повдигнахме в тази комисия, не бяха за това държавите членки да плащат всичките такси за финансиране на сигурността. И, господин председател, вие мислите добре, спомняте добре, защото бяхте ангажирани тогава. И тогава това бе подкрепено от комисията и не се възприемаше като държавна помощ. Нашата комисия също подкрепи, че след 11 септември допълнителните разходи за сигурност които ще бъдат наложени върху отрасъла и потребителите са просто огромни. В крайна сметка, потребителите ще плати, защото в крайна сметка всичко се плаща от потребителя и отрасъла. Независимо от това обаче, в нашата комисия ние смятахме, че тъй като заплахите са срещу държавата, когато говорим за тероризъм, защото те не са срещу мен или срещу вас или срещу авиолинията, защото заплахата на тероризма е срещу държавата. И ние смятахме, че държавата има задължение да подпомага, не да плаща всичко, но да помага за покриване на нарастващите разходи, които се понасят от потребителите и от авиокомпаниите. За това беше първоначалната дискусия. Тогава се договорихме по този начин. Това, което се съгласихме, е, че ще бъде много трудно да се направи това. Защото Искахме и Европейския съюз да помогне това плащане. Решението не беше взето от е, комисията. Разглеждахме много въпроси през тези години. Това бе един от тези въпроси. И нещата опираха до съвета, а не до нашата комисия. И държавите членки в крайна сметка нямат желание да допринесат по какъвто и начин за всички тези разходи, които всички ние поемаме. Правилно или неправилно, това е положението в момента. И не можем да ги накараме да направят това. И нашият председател Брайан ще ме подкрепи в това отношение, както и тези от вас, които бяха тук по това време. Така че, стигнали сме където сме. Това не ни спира да повдигаме отново въпроса и все още смятаме, че има известна несправедливост по този въпрос. И смятаме, че трябва да има известна подкрепа, известна помощ, защото потребителят поема до голяма степен всички тези разходи. Така че това е въпросът за финансирането, ако говорим за това. И да видим докъде ще отидем по-нататък, защото малко по-различен аргумента е за това, което е включен в документа на господин Лайтфрид. По, по отношение на това досие, от гледна точка на сигурността това идва от директивата за летишните такси. Аз по това време не съм била тук. По това време се занимавах с производителите. Така че очевидно и ние се интересуваме от всички тези въпроси. Но проблема тук е, опитвайки се да обединим всичко това в едно, е да разберем точно за какво става въпрос. Това не може да се включи в летичните такси, защото разходите за сигурност са по-комплексни. Мисля, че все още има някои затруднения тук, защото трябва наистина да потърсим един по-внимателен подход. Това, което поискахме от комисията да направи след 13 септември, е да се обърне към 15-те по това време държави членки и да провери по какъв начин отделните страни са решили въпроса с таксите за сигурност дали някои държави членки допринасят към тях, дали други нищо не плащат. В момента вече с 27 държави членки имаме 27 различни начина на финансиране. Някои държави членки може да плащат на полицията, полицията която работи на летището. Други, като Великобритания, не плащат. Затова плаща отрасъл и потребителите. Но нашата работа не е да разравяме всичко това десетилетия назад. Стигнали сме където сме и този въпрос в момента е свързан с откритост и прозрачност. По какъв начин ще разгледаме това, което имаме в момента? Отново, независимо от е, големите наразумения с много от органите, това, което правим в повечето от случаите, авиолиниите и техните клиенти и летищата се събират периодично, годишно и по-често и стигат до договорности за тези такси без да дигат много шум и нещата работят добре. Същевременно знаем обаче, че има и случаи, когато между тези органи, без да взимам страна, защото съм говорил с всички, има големи недоразумения. Защото потребителите казват, авиалините взимат прекалено много пари от нас, а другите казват пък ние не взимаме достатъчно. И това, което трябва да направим, е просто да станем като рефер между двете страни. Но нашата роля не е това тук. Това, което бих предложила, е, че в крайна сметка имаме национални органи. Имаме орган по гражданска авиация във всяка една страна. Това са вече създадени органи и те трябва да разгледат начина по който действат авиолиниите и летищата на национално ниво. Според мен те трябва да бъдат органите. Ако има недоразумение между превозвачите и летищата, след известни дискусии, а ние трябва да гарантираме да има такива дискусии, те всъщност да бъдат съдиите и да ги накарат да намерят решението заедно. Но за това не ни трябва регламент, защото те би трябвало вече да го правят. И както казах, не трябва ние да бъдем рефер в случая. И така, в заключение, господин председател, мисля, че господин Лайтфрид приема правилния подход. Ние като комисия не бихме искали прекалено да осложняваме този въпрос, не бихме искали да разравяме нещата и това, което определено не искаме да правим, е каквото и да излезе от тази дискусия, да поставяме нови допълнителни разходи върху пътниците, потребителите. Аз не съм готова да направя това. Мисля, че ние като пътници плащаме достатъчно, плюс всичко друго, което плащаме в самолетните билети. Смятам, че всички тези средства се използват за правилната цел. И разбира се, мисля, че мога да бъда оборена, ако смятате, че не съм права. Благодаря. Господин Пасквал. Eh, Благодаря, господин председател. По време на този първи дебат всъщност повтаряме стари доводи. Предполагам обаче, че трябва да минем през това упражнение. В принцип, мисля, че всички ще се съгласим относно потребността от тази директива, защото всички сме съгласни, че не трябва сигурност. Докладчикът каза, че ще се задълбаем детайли, но мисля, че това не е вярно, защото основният въпрос, който трябва да разгледаме е кой плаща. И това е нещо, по което трябва да се опитаме да постигнем споразумение. В момента, в който имаме баланс на вижданията на докладчика и докладчиците в сянка, мисля, че след измененията трябва да стигнем до един балансиран доклад, който да е удовлетворен за всички и мисля, че това ще си струва наистина всичките усилия, които можем да вложим. Защото в момента говорим за цената на сигурността. Ние сме длъжни да гарантираме сигурността на нашите граждани. И за жалост това означава мерки за сигурност, които ние трябва да организираме. Въпросът е кой плаща дали искам да хвърлим цялата тежест върху потребителите, пътниците, или да прехвърлим тази тежест върху държавите членки, индивидуално или от всяка по-малко. Испанската позиция в съвета е нещо, което може би се струва да се разгледа. Казвам това, защото тази директива вероятно ще бъде прията по време на Испанското председателство. Испанската позиция е, че по принцип таксите за сигурност трябва да се плащат от бюджета на всяка държава членка. Не в резултат от индивидуалните данъци, които се налагат във всяка една държава. Ако това е идея, която бъде приета, ще бъде трудно за някои държави членки, защото те в момента нямат такава система, в която всичко да се плаща от държавите членки. Но ако накараме потребителите да плащат в тези държави членки, мисля, че това няма да бъде много прозрачна система, тъй като системата на данъчно облагане на всяка една държава членка е различно и тогава наистина няма да има прозрачност. Така че, в крайна сметка, наистина трябва да се разберем по какъв начин трябва да се поделят разходите помежду ни. Господин Либерацки, моля panie przewodniczący. Chciałem zacząć od tego, że bliski mi jest pogląd... Благодаря, господин председател. Моята позиция е много близка до тази на госпожа Фостер, която казва, че ние не трябва да защитаваме въздухоплаването, а гражданите, пътниците, защитата на авиацията е най- несъщественият аспект. Ако се върнем на събитията от времето на Световния търговски център, виждаме, че нещата опират преди всичко до сигурността не на организации, на фирми, а на гражданите. Ако вземем Летища като Хитро или Щечен в Полша, капацитета за инсталирането на техника за сигурност и амортизирането на тази техника са важни за летищата и в двата случая, и за двата, двете летища. Но най-важен е въпросът. Кой се грижи за сигурността? Имаме митни чари, имаме офицери по сигурността, имаме частни охранителни фирми, които се наемат от летищата. Ситуацията е много различна в отделните държави от Европейския съюз. Докладчикът, по мое мнение, свърши отлична работа и предлага различни варианти и възможности за предприемане на действия, които трябва да бъдат обсъден. Искам да го му благодаря. Ние искаме да имаме хармонизирани правила в рамките на Европейския съюз, конкуренцията, споделянето на бремето, на отговорността да могат да бъдат съпоставими в отделните държави членки. Ние и гражданите сме тези, които ще платим за всичко това. Въпросът е дали това ще става косвено, чрез данъците, които държавата събира, или пряко, като пътници, които им предстои да се качат на борда на самолет. Ако искаме да имаме съпоставими условия на тези в други сектори на економиката, трябва да изберем смесената система, при която има държавно и частно участие. Извън пакетната система също би следвало да се отчита. Защо ни е необходима публична система? Тя ни е необходима, защото говорим за сигурността в по-широк смисъл. Ние не говорим само за закрила на пътниците, тогава, когато те са вече на борда на самолета, на самолета. Говорим за много повече неща. Летищата, самолетите, авиокомпаниите, обществените органи трябва заедно да гарантират сигурността, да има нужния диалог между тях, да се определят норми и регламенти, да се отчита кой носи финансовата отговорност. Считам, че регулаторите не трябва да регулират сами, трябва да участват и тези, които в крайна сметка ще плащат. Европейската агенция за въздухоплаване е невидима в целият този процес и ние не знаем защо това е така. Тя също трябва да е ангажирана и да носи отговорност. И бих приканил тази агенция да предприеме нужните мерки, а нека ние да гледаме на въпроса цялостно да не твърдим, че е, защитаваме въздухоплаването. Ние защитаваме по този начин всички нас. Ние искаме а, е, да обесърчим онези лица, които а, е, се занимават с тероризъм. Искаме да гарантираме сигурността, като същевременно осигурим и нужните финансови ресурси. Господин Брат Бор на следващия оратор. Да, това, което беше казано тук е, от някои колеги е много важно и този дебат беше воден и в предишния мандат, когато разглеждахме предложения, свързани с сигурността във въздухоплаването. Много от колегите в тази комисия сигурно ще се спомнят, че беше трудно да се постигне съгласие по време на помирителната процедура в сферата на безопасността на въздухоплаването. Това, което беше особено сложен въпрос е как да се финансират мерки за сигурност, които не са основните мерки за сигурност. Те са нещо като краткосрочни мерки, които обаче струват доста много средства за прилагане. Искам да припомня какво се договорихме, за да одобрим директивата. Комисията се ангажира да предложи начин за финансиране на авиационната сигурност, като отчете мнението на парламента, така както то беше изразено в помирителната процедура. И мисля, че тогава всички страни се договорихме за това. Това, което се вижда в предложението на комисията обаче не разглежда основния въпрос и основните проблеми, които бяха очертани от парламента по време на помирителната процедура и които бяха условия, за да се приеме от парламента това, което предлага а, съвета. Това, до което стигнахме, е един миш-маш от предложения, което мисля, че не ни помага да се придвижим напред. Искам да се върна към това, което казах по-рано, а именно за специалните мерки за сигурност. Ако разгледаме каква е ситуацията в различни части на Европа, различните държави членки използват различни методи и в крайна сметка това, което се постига, е изопачаване на конкуренцията на вътрешния пазар. В някои случаи плащате едно евро за сигурност в другата крайност, например в Обединеното кралство, се плащат 50, 60 или още повече средства, което води до неконкурентни условия в Европейския съюз и увеличаване цената на билета. Ако вземем за пример Съединените щати, правителството там 100% поема разходите за сигурността на летищата на тяхна територия. Предвид на факта, че въздухоплавателният сектор има огромен трансатлантически и глобален пазар, виждаме, че европейските авиокомпании и което е още по-важно, пътниците, които тръгват от летеща в Европейския съюз, се намират в неизгодна позиция от гледна точка таксите, които следва да плащат. Имайки предвид всичко това, това, което бих желал да се постигне, господин председател, е да има едно по-различно предложение, такова, което признава, че от време на време ще има различни видове, различни нива на заплаха в различни летища, в различни държави членки и че тези краткосрочни или средносрочни проблеми, пред които са изправени летищата, свързани с повишена заплаха, да бъдат покривани от обществени а, с обществени средства, не от частни компании. Необходимо е да има гарантиране на мерките за сигурност на летищата, както и на местата, където хората пътуват а, или правят бизнес. В миналия мандат ние от тази комисия също настоявахме финансирането да става от хазната. Председателят, ако ми позволите, искам да кажа също няколко неща от а, моя гледна точка. Следва отново да подчертаем кои бяха проблемите, които разисквахме преди, а именно свързаните с плащането, кой покрива разходите. По време на помирителната процедура аз бях единственият участник в делегацията, което гласува против споразумението, което беше предложено в Сърбия, обратно на становището на моята политическа група. Това, което каза от господин Брадбърн, от господин Алкадрало и от някои други колеги, подчертаха а, кои бяха условията за постигане на споразумението за финансирането. Аз имах опасения тогава, че ще се случи именно това, което имаме в момента. По същество ние знаем, че държавите членки не искат да плащат каквото и да било. Интересен момент е да се осигури равнопоставено, защото действително, ако не сме внимателни, ще изопечим нещата. Някои страни няма да плащат, моята страна никога няма да направя такива разходи. Така че възниква и този въпрос, който следва да разрешим. Искам също да напомня на депутатите и да внеса нотка на реализъм. Не искам нашия докладчик да отиде на преговори с комисията и с съвета и евентуално по време на помирителната процедура и да направим последната минута това, което направихме в последния момент. Тоест да издърпаме чергата под краката на докладчика. И така, ако ми казвате, че финансирането на сигурността е голям проблем, ако ми казвате като комисия, че това е проблем, по който държавите членки трябва да гарантират по-висока степен на сигурност, беше казано от господин Алкадряо че 35% от разходите отиват за сигурността по летищата. Знаем, че когато шофьор на Land Rover искаше да а, влезе на летището. А, не беше покрит този разход от държавата, а от летището. Ние като комисия вярваме, че сигурността следва да бъде финансирана от а, вноски от държавата, ако това е така, добре, нека да е така. Но нека да не отиваме към промерителна процедура и след това да се отказваме от позициите си. Нека да сме наясно какво искаме да постигне нашия докладчик. И това е всичко, което бих искала да кажа по този въпрос. Мачес? Аз всъщност не исках да се изказвам, но след това, което вие казахте, мисля, че едно става ясно. Е, наистина, е, имаме едно тежево преживяване. Знаем, че нещата се повтарят. Знаем, че нито една държава членка не иска всичко да плати. Но що по-лошо, никой не иска ние да кажем кой ще плаща. И даже още по-лошо е, че никой не иска ние да кажем, че държавата членка трябва да плати. Това е ситуацията, която познаваме от съвета. А, но това, което вие казахте като председател е, че трябва да поддържаме нашата линия, по която ще се споразумеем, независимо дали тя ще бъде одобрена или не. Ако обаче сме настроени с компромис със съвета, то това също може да се постигне. Аз мятам, че ако сме последователни, трябва да говорим по тези проблеми. Трябва да покажем и на съвета какво искаме, но също така да поддържаме линията си, така че в последващата дискусия да не се откажем от нея. Мисля, че трябва да говорим за финан, финансирането, но да, се, да не се предаваме пред съвета в унисон с, с това, което казаха и преждеговорившите. Мисля, че може да намерим широк консенсус в нашата комисия, а именно, че е, допълнителните мерки за сигурността са именно задача на държавата. И ако искаме да направим принос, принос към превъзръчността, то тогава трябва да уточним какво е първична сигурност. И първичната сигурност да се финансира било то от такси, било от данъци. А допълнителните мерки за сигурности, когато става дума за специални заплахи, това трябва да поеме съответната държава членка, която е заплашена. Това може да бъде основата за нашата линия, която да изработим в преговорите за съвета. Но става дума сега за финансирането. И може да направим всъщност едно предложение от страна на парламента за или против финансирането. Не бива обаче да правим половинчати неща. Да или не? Благодаря. Абсолютно прав сте. Това, което казваме, е, че ние трябва да насочим нашия докладчик е, в каква посока искаме да се движи. И моето усещане е, че искаме финансиране да се включи в доклада. Единият начин или другия, но абсолютно прав сте. Каквото и да решим като парламентарна делегация, ние трябва да се придържаме към това. А не да се разбягваме при първия пушечен изстрел. Това е основното. Просто трябва да подкрепим докладчика, каквото и да е решението на нашия докладчик. Господин Кюн, искахте да коментирате накратко? Благодаря. В дискусията видяхме, че наистина е, имаме пред себе си една много объркана ситуация, която си има и своето развитие след Локърби, след 11 септември, след всички тези ужасни събития, които засегнаха особено тежко въздухоплаването. И то най-много въздухоплаването от всички останали видове транспорт. Ето защо ние се опитахме да направим въздухоплаването възможно най-сигурно. Когато клиент се качи на самолета, той трябва да знае какво включват. Включва цената за билета. Тази цена трябва да е прозрачна и докладчикът съвсем ясно е, го каза. Но ние се споразумяхме, че стандартите които ще наложим, трябва да са ясно дефинирани рани и да са обвързващи в рамките на Европа. Но контролите в летищата и обработването на пасажирите, това си остава прерогатив на държавата членка и, и полицията, например, трябва да е отговорна за това. Но, но ситуациите са различни. В много отношения тези полицейски задачи са дадени на частни фирми. Има трети страни, които предлагат такива услуги. Трябва да видим кое ще е по-удачно като разход. Може би комисията може да каже, ако сравним стандартите и сравним условията за конкурентоспособност, може би, може тогава да се види кое е най-доброто решение или, всеки 3 или 4 години може да се прави държавна поръчка за това. Тогава няма да имаме толкова много разходи. От друга страна, може държавата да предлага тези услуги и да изисква плащането обаче на тези услуги от самите авиокомпании или летищата. Но във всички случаи трябва да се знае какво е включено в тези разходите. Разходите трябва да са прозрачни а, държавата не бива да се оттегли от своите задачи. Може би трябва да има едно процентуално разпределение на разходите. Да речем 20% полицията, 80%, 20% частния сектор, 80% държавата. Просто като изходна точка. So, Mr. Благодаря, господин Каяка. Имам чувство, че искате да кажете нещо. Благодаря, господин председател дължа да кажа, че комисия много, комисията много внимателно слушаше този отличен дебат. И както и други оратори, искам да кажа на господин Личвид, че той много добре обобщи основните елементи. Вие самия казахте, господин председател, както и други оратори коментираха, по какъв начин отправната точка на всичко това изглежда дежавю. Всички знаем, че след 11 септември Нещо, което добре бе обяснено от е, госпожа Фостер и други. Комисията трябваше да направи предложение, за да влезе в сигурността на въздухоплаването под шапката на Европейския съюз. Сега вече имаме такава рамка и когато я създавахме, проведохме дебата, че отговорност е сигурността на авиацията и като продължение кой трябва да плати свързаните с това разходи. Правителствата, операторите или и двете страни. Предложението на комисията, което бе прието през май, се опитва да направи допълнителна качка напред и да превърне този дебат в осезаема политика. Дължа да кажа обаче, че изборът на колегиума на комисарите, когато обсъждаха този текст, бе да предприемат един прагматичен подход – Предложението следва доклад на комисията от феврари, който стига до заключението, че разходите за сигурност, без да са дискриминационни и да са свързани с мерките, трябва да осигурят справедлива, неизкривена конкуренция. Там, където се налагат такси, трябва да гарантираме прозрачност, свързано с разходите, липса на дискриминация и консултация при определене равнището на тези такси за сигурност. Какво означава това? Това означава фундаментални, основни принципи, които в момента не се спазват и те трябва да бъдат гарантирани. И това не е минималистичен подход. Ние трябва да гарантираме разходите за сигурност, да не правят дискриминация между пътници и авиолинии. Трябва да осигурим консултации и прозрачност. Въпрос от господин Сасада по какъв начин комисията ще осигури прозрачност. Прозрачност може да бъде осигурена на три ясни нива. На първо ниво летище. Авиолините трябва да получават информация от летището за компонентите, които служат за определене на нивото на сигурност. На ниво летище авиолините трябва правилно да оценят изискванията по бъдещи инвестиции, така че авиолините трябва да споделят информация за своите потребности. И на ниво държава членка, тъй като държавата членка също трябва да бъде прозрачна по отношение на економическото въздействие на мерките за сигурност, които са по-строги от изискванията на ниво Европейски съюз. Ние искаме държавите членки да осигурят е, ефекта от по-строги мерки, които отиват отвън европейските изисквания и както госпожа Фостер много добре каза, ние също така искаме от националните власти да определят независим орган, който да контролира изпълнението на директивата и да действа като арбитър, когато има недоразумения по таксите за сигурност. Казах, че подходът е прагматичен. Политическият избор бе, че ние не можем да хармонизираме финансирането на таксите за сигурност из цяла Европа. Това е невъзможно. Когато разгледате оценката за въздействието, виждате ситуацията в 27-те държави членки. Ситуацията може да е различна в други части на света, но няма да бъде реалистична. Ще се провалим. Имаме и опита с директивата за летишните такси. Комисията два пъти се провали и на третия път вече успяхме. Започваме с първа стъпка, налагаме определен брой принципи, без да пренебрегваме разходите. Въвеждаме принципа на свързано с разходите. Таксите за сигурност трябва да са използвани, за да покриват разходите за сигурност и да отчитат субсидиите и безвъзмезната помощ, отпускана от властите. Себестоиността за финансиране на съоръженията и инсталациите, така че има елемент на свързано с разходите, който ни позволява да навлезем в тази тема. Разбира се, право на парламента е при помирението да каже желаете повече или желаете по-малко. Комисията харесва някои от идеите. Имаше едно важно предложение дали държавите трябва да бъдат задължени да въвеждат допълнителни мерки за сигурност и да ги финансират. Това е въпрос, който трябва да обсъдим. Имаше и други по-амбициозни предложения. Възможно ли е да имаме една хармонизирана система, една смесена, съвместна система? Мисля, че ще бъде изключително трудно. Но това е предмет на помирението. Имаше и въпроси за равнопоставените условия. Госпожа Планшерт постави въпроса, както и за държавната помощ. Това е много важен въпрос. Ние смятаме, че трябва да осигурим равнопоставеност в Европа трябва да не позволяваме изкривяване на конкуренцията. И мисля, че прилагайки тези принципи, това ще бъде възможно. Да подобрим значително ситуацията, защото необходима е повече прозрачност. Трябва да знаем какво е направлението на средствата. Трябва да имаме повече консултации между авиолиниите. И мисля, че директивата е правилна стъпка в тази насока. Както и институцията на националните регулатори. Както обаче господин Деграндес каза правилно, на лице е голям дебат, който според нас отива отвъд тази директива. Така че, господин Симпсън, аз мятам, че в крайна сметка комисията има голямо желание да продължи дискусиите, ако Европейския парламент процеса на помирение желае да постигне по-широка дискусия с държавите членки. Това е право на парламент и вие много добре го казахте. Можем да проведем дискусия за това кой плаща. Можем да се опитаме да хармонизираме системата на летичните а, такси и не успяхме. Не говорим за такси, за сигурност, а за другите. Но така или иначе, има много добри подобрения в текста. За първи път имаме инструмент, който се занимава с таксите за сигурност и за първи път за сигурността имаме общи принципи, които са много важни. Отсъствие на демикрация, на дискриминация, консултации, свързано с разходите. И мисля, че ще бъде неправилно да подценим стоиността на тази първа стъпка, която в последствие може да доведе до по-нататъчен напредък в една област, която е особено важна. Мисля, че много важно е парламента да изрази своето становище, тъкът дискусиите в съвета под шведското председателство и да продължим да работим опорито, да намерим решение по време на съвместната процедура на помирението. Но мисля, че ще се стигна до помирение. Благодаря. Thank you, Mr. Kayak. A Freudian slip there, I feel. Um, Mrs. Hines Plash. Госпожа Хайнс Плаша. Само едно изречение. Благодаря на комисията за отговора. Вие казахте, че можем да обсъждаме кой какво плаща, но също време казахте, че не можем да хармонизираме. Но вие ни заблудихте, както многократно това се случваше и по предишните примирителни процедури с съвета. Казвате, че сега нещо, което бяхме договорили, невъзможно. Искам да кажа, че не съм съгласна с направеното от вас изявление. Ето защо аз гласувах против, казва председателят. Госпожин Лайтфрид, искате ли да отговорите или да ни кажете какъв е графика за по-нататък? Благодаря, господин председател. Колеги, благодаря ви за тази много информативна дискусия. Мисля, че това много ми помогна да намеря посоката, в която да работя по-нататък върху този доклад. Мисля, че нещата са доста ясни, поне в някои области. Всички ние сме в мнозинството, в мнозинството си да се погрижим за справедлива конкуренция между а, летищата не само в Европа, а и извън Европа. На второ място, ние искаме една прозрачна система, система, която не създава допълнителна бюрокрация, защото това ще струва пари. Една система, която дава възможност на потребителя, на летищите, на превозвачите да действат справедливо и всички да знаят какво се иска от тях и защо. Освен това, ние сме, се убедихме около становището да променяме неща само там, където те не функционират добре. Това са нещата, които са сравнително ясни и аз имам чувството, че то, тази комисия иска да говори, да обсъжда и въпроса за разходите, кои и да определим кои разходи да се понесат от общността и кои не. Мисля, че това са неща, които определят посоката за развитие на този доклад и аз ще се опитам да работя колкото се може по-бързо в тази посока. Колкото се може по-бързо, това означава, че ще се поопитам до декември да е, имаме доклад за гласуване. А ако не... Да, мисля, че е малко къс срока ние очакваме вие да представите доклад през януари, след това да продължим нататък, е, да определим срока за представяне на изменения и да гласуваме в комисията. Ако може да обещаете, че ще изготвите доклада до януари, ще ви кажа, че сте чудесен докладчик. Да, може би а, е, някой нещо е пропуснал. Има един основен въпрос и искам да го задам накрая. Аз естествено съм готов за нещата, които обсъждаме, да се боря. Това трябва да го направя като докладчик. Но искам да помоля, ако решим нещо, наистина да застанете, да, да застанете и да продължите да стоите зад мен. Иначе няма да е възможно. Thank you, Йорк. Благодаря, Ако изготвите доклада през декември, е чудесно, също януари е приемливо. След това ще решим какъв да бъде срока за представяне на предложения за изменения. Това беше полезен дебат, въпреки че в много, в много отношения се казаха неща, които вече сме чували. И така преминаваме към следващия въпрос, размяна на мнения с комисията относно течностите. Искам да напомня на депутатите и на господин Каяка, че тази сутрин ние договорихме какъв да бъде подхода на координаторите Сигурно, господин Каякас, знаете за това, защото присъствахте на дискусията на заседанието на координаторите. По мое мнение е важно цялата комисия да има възможността да чуе мнението на Европейската комисия относно забраната за течности. Не само координаторите да бъдат запознати с този въпрос. И за това размяната на мнение сега е предназначена за депутатите да получат информация, както и да изложат свои идеи, като се има предвид и позицията, която възприехме. Ние поканихме и представители на Комисията по гражданските свободи да присъстват на това заседание, за да могат да споделят и своето становище. Тази размяна на мнения няма да доведе до нищо конкретно, защото решението вече е взето, но ще даде възможност на депутатите да кажат какво за тях представлява важност и комисията и съвета да бъдат държани на штрек по този важен въпрос. Въпросът е в рамките на комитологията и ние очакваме експертите, комисията да представят своето предложение съгласно процедурата за кометология, след което ние можем да кажем да или не, не можем да предлагаме изменения. Именно за това считам, че е важно да сте запознати с позицията, която взехме тази сутрин, както и да чуете какво има да каже комисията и да зададете въпроси. Господин Каяка има думата. Благодаря, господин председател. Комисията приветства възможността за обмена на мнения с комисията по този важен и чувствителен въпрос. Искам да ви запозная с актуалното състояние на въпроса за течностите, с основните елементи, след събитията от август 2006 година, забраната на течностите беше въведена в Европейския съюз след опита за терористичен акт на Хитроу. Получихме информация от органите, отговарящи за сигурността, че има сериозна заплаха, проистичаща от течности на борда и тази мярка беше въведена до момента, в който развитието на техниката позволи а, примахването на забраната. В регламент 2702-2002 са заложени мерки, които трябва да изтекат а, през 2010 с надеждата, че до тогава техниката ще се развита достатъчно, но за съжаление се оказва, че това развитие е много по-слабо и сега 7 месеца преди да изтече а, срока, има нова техника за откриване, но разполагането на тази техника по летещата е малко трудно да се получи преди 2010, защото повечето държавите не са започнали процедурата а, по възлагането на доставката. Както каза и председателят, този въпрос е в рамките на кометологията. Затова Комисаря Таяни искаше да информира парламента и на 1 октомври той писа до председателя на Комисията по транспорта, както и до председателя на Комисията по гражданските свободи, за да ги информира за текущото състояние на нещата. Ако тази забрана бъде премахната и нямаме альтернативни методи, можем да се изправим през много трудна ситуация, тъй като информацията, получена от разузнавателните служби, и от органите, отговарящи за вътрешната сигурност, сочат, че заплахата остава. Никоя друга страна по света няма да е готова да примахне тази забрана към април 2010 година. От друга страна, Европейската комисия счита, че не може безкрайно да се удължава тази забрана. Ако удължим сегашните уда... ограничения без крайен срок, те могат да станат постоянни. Това ще бъде най-лошото, защото няма да отправим сигнал към отрасъла да ускори въвеждането на новата техника. А комисията иска да се а, премахне забраната постепенно, като се позволят а, като се позволи достъп на онези течности, които могат да бъдат откривани чрез скрининг но това изисква всички летища да набавят нужната техника до определена дата. Комисията ще предложи подход, който включва няколко елемента. Като първа степка течности, аерозоли и гелове, които са придобити на летищата или на борда на самолета и из... на превозвач, който не е на общността, могат да бъдат разрешени до, от 2010 нататък. И ако те бъдат доказани, че са придобити по този начин, не трябва да бъдат конфискувани. До 1 януари 2012 всички летища трябва да могат да извършват скрининг на течности, аерозоли и гелове. До април всички летеща 2014 година всички летеща трябва да могат да откриват тези течности. Защо даваме тези допълнителни срокове? Това се прави за летещата, които не могат да изпълнят по-ранните срокове. Така че това са фиксирани дати. Затова е важно да се подчертае тук, че предложението ще бъде обсъдено с Комисията по сигурността на авиацията на 9 thought... на 18 ноември. След това ние бихме искали да получим и становището на парламента. Комисията ще бъде запитана каква е позицията на Европейския парламент. Затова ние се радваме, че имаме възможност да проведем тази размяна на мнение с Европейския парламент. След като Комисията по безопасност вземе своето решение, могат да бъдат предприяти нужните мерки, така че ние следваме процедурите. При тази размяна на мнения целта ни е да изслушаме какви са вижданията на парламента. Искам да подчертая, че дискусията в Комисията по авиационна безопасност ще бъде тежка. Може би сроковете ни са твърде амбициозни. Някои може би ще просрочат а, тези дати. А, също задават се въпроси, защо се предлагат няколко срока, а не един единствен. Комисията е готова да включи клауза за преразглеждане, ако бъдат предприяти мерки на международно равнище, ние ще можем да ги отчетем. Но е особено важно да имаме нещо на лице, след като а, изтече срока. Ако нямаме преходна система, ще се справим при трудна ситуация. На първо място, защото ще имаме сериозен проблем с сигурността и на второ място, защото няма да имаме общи правила на вътрешния пазар. Той ще бъде а, разединен. ще имаме проблеми със сигурността в е, отношенията ни с трети страни. Всички страни ще въвеждат различни мерки. Това не означава, че ще изчезне правилата. Ще, им, ще имаме 27 различни правила, които ще създадат сложна ситуация за пътниците. За нас представлява интерес да чуем вашите становища, както и да отговорим на ваши въпроси. Искам да подчертая, че е постигнат значителен напредък от производителите. Има четири типа техника, най-съвременната оборудване от тип D ще отнеме известно време, но има обещаващи резултати в някои технологии и това ще ни позволи да се предвижим по-нататък. Ще бъде много трудно и намерението ни е не да имаме правило на определена технология, а да бъде решението на основен техническа неутралност. Експертите трябва да намерят нужното решение. Ние трябва също да следим събитията в света, да обсъдим въпросите с нашите партньори, в частност с Съединените щати, с други страни като Австралия, Канада и други, които също обмислят постепенно развитие на прилагането на правилата. Ние се нуждаем също от време за подготовка 6-7 месеца преди да изтече съответната норма. Ние ще се обърнем отново към вас, за да чуем вашето мнение. И, както споменах, следвайки процедурата на комитология, парламентът ще има възможност да каже какво е неговото становище. Това не е въпрос, който е в сферата на съвместното вземане на решение. Смятам да спра до тук и да ви дам възможност да зададете въпроси, както и да изслушам позицията на парламента, която ще бъде много важна за нас в преговорите ни на 18 ноември. Благодаря, господин Каяк. Предполагам, че, че депутатите ще имат актуалния текст на предложението на координаторите, по което се споразимахме тази сутрин, така че можете да го използвате като основа. Искам само да посоча, че това не е текста за изменение, това е вече договорения текст. Но, разбира се, можете да представите становищата си пред комисията, която да ги вземе предвид. Всякакви въпроси, които имате предвид. Сега, имам един дълъг списък от желаящи да се изказват, така че ще бъда много строг по отношение на регламента. Две минути на оратор. Господин Къркоп от група Граждански свободи иска да се изкаже пръв, тъй като след това трябва да отиде на друго място. Ще вземем предвид това искане, защото в комисия транспорт сме много учтиви към другите комисии. Не съм сигурен, че това е реципрочно, но с това не искам да критикувам групата за граждански свободи. И така, две минутки имате. Много ви благодаря, господин председател. Аз съм реципрочно настроен, както знаете, така че всичко, каквото мога да направя, кажете ми просто какво искате по всяко време. Наистина аз съм тук от Комисията граждански свободи, имам някои притеснения, които искам да изразя и определение наш интерес тук до голяма степен е свързан с въпроса за веществените права на пътниците, както и тяхната физическа цялост сигурен съм, че правата на пътниците ще бъдат взети предвид. Какво имаме предвид в тази ситуация? На първо място ми се струва, че има страшно много хора, които просто заради липсата на технология и правилна администрация страдат. Например, трансферните пътници, идеята, че трябва да бъдат слагани в същата категория като други пътници, ми се струва неточна. Второто е, че технологията според мен се развива много по-бързо, отколкото си мислим и не знае на какво координаторите базират своя доклад. Но ми се струва, че ако ще използваме малко повече гениално, ще трябва наистина да се придвижим към най-новото оборудване, вместо да настраиваме предишното, за да решим този проблем и да намалим на за, пас, за пасажирите. Нямаме такъв е, е, график, какъвто се предвижда тук, така че, що се донася до нашата комисия, бихме искали този въпрос да се решава по-ефективно и по-бързо, отколкото се предлага. И за това съм тук да кажа това. И това трябва да бъде направено по начин, който да сведе до минимум неудобството, да знаят пътниците къде са, когато пътуват и също време да се използва добрия здрав разум, защото подозираме, че летища и други оператори не използват здравия разум при използването на наличните методи, нито пък наличните ресурси да се използва най-модерната технология, която излиза в момента на пазара. Благодаря. Координаторите ще имат същото време, защото вече са имали възможност да обсъждат въпроса. Освен това, тук трябва да чуем останалите депутати. Мачес. Благодаря, господин председател. <clears throat> За нас са важни три неща. Едното е сигурността, друга страна е опростяването на процедурите за пасажирите. Те да не бъдат подлагани на всички тези контроли и технологията, въпроса за технологията. Ние не искаме да чакаме годо. Ние искаме ясни срокове и искаме колкото се може по-бързо технологиите да бъдат приложени, както казва комисията. Ето защо предложението за нас е важно последния начин. крайният срок 2012-2014 година е за нас приемлив срок и прилагането на най-добрите технологии. Тук може би текста може да се промени, защото няма нужда в крайна сметка от този лобизъм. Едни казват, е, демодел е най-добрия. Просто когато кажем най-добрата, най-новата технология, това е най-доброто. И ние като комисия трябва да говорим с един глас, защото в противен случай след април 2010 година а, може да имаме ситуацията за 20, на 27 различни видове контрол и това ще е още по-голям кошмар за пасажирите. Да и вие казвате същото е един и същ строк режим. Благодаря, господин председател. Аз никога не съм подкрепил забраната на течностите, но е, ясно, преди беше по-различно, а пък сега с новата процедура по комитология нещата изглеждат е, отново по-различно. Не знаем дали е, ясно е, че забраната няма да бъде отменена през 2010 година и трябва разумно да се отнесем към това състояние на нещата. Сега, по отношение на транзитните пътници и техните стоки, необмитени стоки, които пренасят, имам предвид полетите от Сингапур и Харватия, тук имаме напредък. Може би трябва да се Е, предложи един ден, когато летищата трябва да се организират, но тук и държавите членки трябва да разберат, че трябва да се направят определени инвестиции за съоръжаване на летищата, защото е, пасажирите ще имат възможност да пренасят определени видове течности, които течности ще могат да бъдат сканирани по-отделно с новите скенери. Това би било голям напредък. И слава Богу, хората ще могат да си вземат чеше вода на борда на самолета. Е, има скенери, които ще могат да сканират всичко, но докато се внедрят тези скенери, ще минат няколко години, така че явно е до 2010 година те няма да могат да бъдат на разположение. Така че подкрепям предложението на госпожа Мейсър, Ауди. Ние сме доста единни. Е, знаем, искаме да подобрим сигурността. Искаме да премахнем забраната в 2010 година, но това няма да е възможно. Искаме да направим нещо практично, някакво практично решение за пасажирите, за летищата, което, което да е обвързващо за всички. И аз съм доста оптимистична по отношение на нашата технология. Мога да си, пред, да си представя, че типа Д ще е на разположение по-рано от, от 5 е, до 8 години. Хубаво е да имаме машини, които предлагат 100% сигурност. Няма смисъл от големи машини, които обаче допускат грешки. Ето защо аз съм за е, типа C машини, обаче актуализирани. Хубаво е, ако транзитните пасажери не се натоварват с толкова много проверки, както, например, е, това е така на, на франкфуртското летище. Естествено, трябва да се формулират ясните условия. А сега по отношение на точка 2. Мога да си представя, че до 2013 година тип D е на разположение и това няма да зависи от големината на летището, а по-скоро от наличността на съответните съоръжения. И една точка, която също засегнахме, става дума за разходи. Ние разбрахме, че около 3000 евро струва едно съоръжение. Не знаем кой трябва да поеме тези разходи, дали държавата, но така или иначе трябва да създадем едни разумни правила за сигурността. <coughs> Благодаря, госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук ще разваля купона, защото от 2006 година наистина не обичаме да пътуваме, защото наистина сериозни проблеми ни причиняват пътуванията. И ако видим наистина това нещо да отмине, наистина ще бъдем щастливи. Отидахме да видим нещо много интересно. в Министерство на отбраната, научната лаборатория, заедно с колеги и председатели в Великобритания. И гледахме експерименти с течни взривни вещества. Не се опитвам да плаша никой, не се опитвам да направя а, шега, но наистина това е реалност. Така че по никакъв начин не приемам леко мерките за сигурност. Казвайки това обаче, не мога наистина да разбера по какъв начин ще се придвижим напред толкова бързо. Не виждам каква е идеята да е, преминем към тип С при положение, че знаем, че има тип Д. Защото започвайки да преминаваме към оборудване тип С, и всеки един се опитва да се снабди с такова оборудване, не съм сигурна, че в крайна сметка няма да се стигне до много по-дълги опашки на летищата. Вместо да преминаваме към първа стъпка до 2010, чудесно ако стане, но мисля си каква ще бъде логистиката, с която са изградени много летища. Например, ако гледаме изходите за самолетите и сигурността. Много трудно ще се разделят нещата. Аз по принцип съм оптимист, но искам нещата да работят. Не искам обаче да правим нещо, което не е практично, не е сигурно и в крайна сметка ще доведе до неудобство за много хора, които пътуват. Thank you, Mr. Kramer for the Greens. Господин Креймер, зелените. Моля да ме извините, в списъка бяхте преди госпожа Фостер, да се обърка. Господин Креймер. Всичко е наред. А ние сме в някаква странна ситуация. Говорим за, говорим против. Но каква сигурно всъщност предлагаме? Никой не можа да ни каже каква, какъв е размерът на тези контроли. В duty free шаповете могат да се купят течности, обаче в последствие аз мога да си ги смеря по някакъв начин. А, а пет и, или шест човека, ако пренасят само по малко течности, накрая е, имаме едно количество, което може да пренесе един човек. В момента нещата не могат да се променят. Надяваме се промишлеността или технологията да напредне до там, че да могат да се контролират е, течностите. Обаче, може би направихме грешка тогава. Сега се опитваме да оправим грешката, но всъщност създаваме повече бюрокрация. Дали инструментите обаче ще са налични? Кой ще финансира всичко това? Не е ясно. Чухме, че едно съоръжение струва 3000 евро, дали пасажирите, дали държавата трябва да плаща. Е, не се придвижваме напред в дискусията. Мисля, че първата крачка беше грешна. Не ставаше дума за сигурността, ставаше дума по-скоро за интереси на някои страни. И сега не знаем дали и критериите, които залагаме, ще могат да бъдат изпълзани. Is Again, we've gone through the coordinate. Отново две минути. Благодаря, господин председател. Искам да я подкрепя изказването на господин Крамер. Той каза, че в миналото се занимавахме много интензивно с тази тема, но всъщност без да се занимаваме толкова със сигурността. Преди две години сложихме срока 2010 година и сега се оказва, че не може да си спазим срока. Ето защо аз не съм за срок 2014 година и да чакаме на тази футуристична технология Д. Аз по-скоро бих подкрепила идеята, че ще има да си чакаме вечно. Такова е моето усещане. 2012 година би трябвало да протекат сертификатите, да се отдадат и 2013 година с наличната технология да бъде на разположение и да бъде прилагана. Може би Наистина трябва да се споразумеем за срока 1 януари 2013 година. И още нещо. Транзитните пътници, които не могат да си взимат вода и други течности. Това е проблем. В някои летища това е голям проблем. И трябва да сме креативни, да помогнем на тези хора. Има и други трудности Различните летища реагират различно. Но ние трябва да се погрежим за това, да хармонизираме изискванията. Господин Панио. En quelques mots, puisque beaucoup de choses ont été dites déjà, Monsieur le Président, je trouve que... Съвсем накратко, защото много от нещата вече бяха казани, господин председател. Смятам, че този дебат е до някъде труден, защото показва и слабости на комисията от последните години, защото преди няколко, няколко месеца преди крайния срок ни се казва, че комисията не е в състояние да даде възможност на индустрията да премине напред и да отговори на потребностите. Сега обаче, както предлагате с това заседание на координаторите, трябва да се придвижим още по-бързо напред. И всъщност всичко това е свързано с нашите желания да се избегнат трудните ситуации, които са ни познати на летищата. Има проблеми, които вече бяха посочени. И ако това е моя примнос към предложението на комисията от заседанието на координаторите, за да избегнем тези проблеми, може би трябва да посочим просто един крайен срок за влизане в сила на всички правила. Така ще имаме много по-голяма яснота, прозрачност, особено когато се стигне до редалните стимули, които трябва да осигурим за отрасъла. Благодаря, господа, госпожа Флашер. Благодаря. Както и координаторите на Либия, аз бих искал да кажа, че Наистина не е тайна, че в предишните мандати винаги са се противопоставили на сегашните мерки. Показвали сме редица примери на непоследователност и липса на ефективност, последица от това. Искахме бързо поправяне на тези мерки, дали чрез заменяне на альтернативни контролни методи или по друг начин. Трябва да кажа все пак, че съм изненадана от е, това, че не може да бъде спазен срок от април 2010 година крайна сметка в реалността трябва да се справим по някакъв начин, защото, както комисията каза, правилото няма да изчезне от само себе си. Както и координаторите, и аз смятам, че един поетапен подход не е желателен, защото наистина ще допринесе за по-голямо объркване. Мисля, че всички летища наведнъж трябва да приемат мярката без разграничение. Не съм съгласен с другите координатори, от комисията. Идеята за подобряване на транзитните пътници наистина е очарователна, но това, което се предлага, е под въпрос доколко е постижимо, както и летищата, така и авиолиниите, където имаме сигурност на изходите за самолети, знаеме, че се стига до един логистичен кошмар. Трябва да разгледаме тази ситуация и наистина трябва да вземем предвид техните прогнози и да пообмислим, преосмислим предложението. Технологии А и Б определено не са вариант. С и Д, разбира се, С е вариант, но се нуждае от усъвършенстване. Разбира се, Д е най-доброто решение, но все още се разработва. Въпросът е, ще стигне ли до, ще бъде ли готова до 18 месеца, трябва ли да чакаме? Или ако технология С малко се усъвършенства, след като е добра за САЩ, защо да не е добра за Европа? Вероятно в САЩ ще преминат на такава скандиране през 2011 година. Тогава, ако може някой обясни, ние какво чакаме. Това, което ни е необходимо е оперативно изпитание на машините, на летищата в Европа и на базата на тези тестове да вземем решение. Но така или иначе, мисля, че трябва да спазим срока 2012 година. Сега можете да си поемете да. Благодаря ви. Госпожа Дюрал за групата на зелените. Благодаря. В същия смисъл, като изказването на господин Кремер. Трябва да направим оценка на съществуващата система, преди да преминем към следващата система. Следва да си зададем някои въпроси. Комисията знае, че през 2001, когато определихме правилата за остри предмети, всичко това беше а, свързано с а, 11 септември. Решението с а, забраната за течности е в същата посока. Така се гарантира защита на всички пътници. Трябва да си поставим някои въпроси. Дали комисията можа да накара индустрията да въведе нужните промени? Комисията трябва да си зададе въпроси сама на себе си относно огромните количества течности, които се конфискуват а, на летещата и че много от мерките водят до други проблеми, като изпуснати полети и прочие. Трябва ли да продължаваме така настойчиво да извършваме тези а, проверки? Трябва да имаме предвид и колко струват всички тези мерки, които са още по-сложни и са свързани с проверка на ръчния багаж на всички пътници. Има течности, които обаче се качват така или иначе на борда чрез чекирания багаж. Нека да направим анализ на всичко това, преди да преминем към следващи мерки. Господин Вандал, благодаря. Аз внимателно слушах това, което беше решено от координаторите по въпроса. По първата тема за пътниците, които преминават транзитно, трите основни летища, които имат проблеми Виена, Берлин и Амстердам, и извършват проверката на самия гейт. И по този начин се създава възможност за смесване на транзитните пътници и останалите, което създава проблеми. Така че трябва да се мисли за последиците от решенията. За техника от тип С не знам дали тя е на лице или не. Знам, че тази от тип D ще е на разположение след няколко години, но поне трябва сега да започне въвеждането на тип C. Ние винаги можем да говорим помежду си, но ако нещата вървят по начина, по който се предлага сега, нищо няма да излезе от този дебат. Аз е, нямам е, нищо против да разгледам текста, но какво ще проистече от всичко това? Председателят. Ние не можем да дойдем и да се съгласим с един въпрос на едно заседание, после да се отметнем на следващето. Вие не казахте нищо по време на заседанието на координаторите. Бях ще постигнато съгласие, така нека да се придържаме към решеното там. Може ли да кажа нещо, господин председател? Аз говорих по втория въпрос. Да, можете да се включите, когато ви дам думата. Сега искате ли думата? Сиджуана? Госпожа Ранер. Да. Нека да разгледаме положението, което проистича от тези процедури. Хората са изправени при толкова много нови изисквания. Моите опасения са, че ако бъде взето решение и то бъде оповестено, дали всичко ще стане ясно. Не можем да се позволим нещата да се точат още три години. Когато имаме съобщения за обществеността, нека то да бъде максимално ясно за хората, те да знаят, че ще има нов регламент и че този регламент ще бъде прилаган. Ситуацията към момента обаче показва, че има най-разнопосочни инструкции за пътниците. Хората не знаят какво да очакват от една страна а, или друга, от едно летеще или друго. Затова трябва да се внесе яснота. През 2006 беше наложена забрана за течностите, сега вече сме 2009 година. Очевидно е, след три години, че се нуждаем от нова техника на летещата. Това, което ме изненадва,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 Благодаря, че ме поканихте като представител на Комисията по гражданските свободи, за да си поставя въпроса към Европейската комисия. Питам се за интересите на кого става дума тук, дали на летещата, на пътничите, които страдат от тези мерки. Има три основания за поставянето на тези въпроси. На първо място ние чухме реални проблеми със сигурността. комисията казва, че не може да поеме какъвто и да е риск. Може ли някой обаче да ми обясни? Аз пътувах от Панама за Амстердам. Нямаше никаква промян, проверка. Човек можеше да се вземе каквото иска в ръчния багаж. Но ако трябваше да пътувам за Копенхаген, щяха да ме проверят много щателно докато от Панама пътувах много по-дълго и никой не ме провери дали всичко това е безопасно. На второ място за техниката. Вие казвате, не, техниката все още не е на лице, докато индустрията твърди, че такава техника има, американците вече са поръчали такива машини. Това ме обърква. Моля за точни отговори от комисията по тези въпроси. Господин Паскуал. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда максимално кратък, как, както предлагате. Тези мерки, колкото и да са непопулярни, бяха наложени в резултат от терористична заплаха. А ние тук обсъждаме неудобствата, които се създават само за пътниците. Всъщност, ние трябва да сме много предпазливи можем да излизаме с популистски аргументи пред избирателите, да признаваме, че те имат неудобства, но трябва да гледаме нещата сериозно. Ние трябваше, трябва да вземем решение преди 2010 и това ще стане чрез комитология. Нямаме много възможности за маневриране. Важно е, че бяха отправени искания от координаторите към комисията, но трябва да се претеглят добре нещата. Терористичната заплаха не е отминала. Не можем да кажем на терористите в Европа, ние не сме в състояние да измислям нови методи за отблъсване на заплахата. Трябва да преговаряме сериозно с комисията за въвеждането преди април на нова стройна система но тя да ни позволява да се справим с заплахите, идващи от тероризма, тъй като такива заплахи не са отминали. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Аз съм съгласен с последния оратор. Ние искаме да либерализираме и да примахнем неудобствата, но тук става дума за сигурност. заплахите за сигурността не са отминали. Следващата тема е за намирането на верния баланс. Ако САЩ са прияти тип С техника, всички, които пътуват от САЩ или вътре в САЩ, знаят, че има строг режим и тук в Европа, но всеки, който пътува в САЩ, знаят, че техният режим за сигурност е много по-строг от нашия. Мисля, че трябва да възприемем тип С. Да, няма съмнение, че е, е необходимо да а, се избегнат допълнителни опашки на всяка цена. На последно място, но не е по значение, отдавна се говори за разходите и сигурността. Несъмнено, че има разходи и това трябва да се отчита. Има ли други депутати, които искат да се изкажат? Имате една минута. Още веднъж за сигурността. Сега с този метод, който имаме, нямаме най-добрата сигурност и с е, тип С няма да имаме оптимална, ултимативна сигурност. Ето защо искам да се върна на точката. Дали не може да се промени точка 2 и да се каже, 2012 година да се приложат всички а, съоръжения, които в момента са най-добри. Т.е. да не се говори за C, за D и определен път, а, тип машини. Това би било най-доброто за пасажирите. Не, така ли? Не. Някой друг? Всичко приключи. Добре, край. Също съвсем директно искам да обясня това объркване. Аз съм говорил с производителите и един от производителите също е в мой избирателен район и района на госпожа Фостер. Така че аз съм говорил с един от тези производители и двама души ми казаха, че поне 5, 7, 8 години са до въвеждането на тип D по-скоро може да се забебе, отколкото да излезе по-рано на пазара. Така че, остава ни тип С. Тип С обаче още не е съвсем готов, но производителите смятат, че следващата година и нещо тип С вече ще бъде усъвършенстван и готов. В Съединените щати въвеждат усъвършенствания тип С, така че за сега и САЩ дори нямат конкретна дата, когато ще го въведат, въпреки че те смятат, че могат да го направят до 2011. Така че нека да сме съвсем наясно по отношение на тип С и тип Д. Тип Д, каквото и да правим, остават 5-10 години, докато бъде готов. Докато съвършенствения тип С е възможен в следващите няколко години и по това работят и американците. Просто искам депутатите да съвсем наясно за какво говорим. Поради това и точка втора е с тази формулировка, защото трябва да въведем сертификацията в държавите членки преди изобщо да бъде въведено. Това означава, че може да използваме и друга налична технология, ако по този начин може да се реши въпроса с забраната на течност. Затова е толкова широка формулировката. Просто искам да стана ясно и това е причината за позицията на координаторите. След една дълга дискусия вчера, заедно с господин Каяк и помежду ни, в крайна сметка това беше позицията, до която стигнахме. И наистина тя е различна от това, с което започнахме, защото до там стигнахме. По отношение на нашата роля за вземане на решение – Ами всъщност ние нямаме роля за вземането на решение на този етап. Нашата роля в вземането на решение е да кажем да или не на това, което предлагат експертите от комисията без комитология. Това, което се опитвам да направя тук, е да ви дам възможност да извисите гласа си. Макар, че някои от вас мисля, че това е пълно губене на време, аз просто можех да кажа, това е въпрос на е комитология, и го обсъждаме в е, комисията по процедура на комитология. Но мислех, че имате какво да кажете и дадох и възможност на колегите от Комисията за граждански свободи също да кажат нещо. Предложението, с което излизаме, е в е, отговор на това на комисията. И както разбирам, всички съгласни, че не е това начина. Ако ние всички кажем на комисията, не е това начина, трябва пък да имаме нещо, което да им предложим и да им кажем работете по това. Но в крайна сметка, ако го пренебрегнат, пренебрегнат го. ако комисията от експерти го пренебрегне, това е тяхно право. И тогава вече трябва да вземем решение дали приемаме или отхвърляме предложенията. Така че депутатите наистина трябва да са ясно със своите правомощи в този случай. Те не са на този етап реално те са на следващия етап. Когато в момента всъщност имаме само възможност да, да проведем една пълноценна дискусия с комисията, която да отнесе нашето послание до експертите. И така, 30 секунди имате. Вие сте председателя, давате ни възможност да говорим като членове на тази комисия, но и на Либе. Бихте ли коментирали вече моя въпрос към вас по вашето решение с вашите координатори за транзитните пътници, защото сме изправени пред една логистична кошмарна ситуация. Едно летище конкретно има такъв логистичен а, проблем и това е Скипол, защото те приеха процеса на сканиране на изхода за самолетите с цялото му отношение към Виена, Берлин, Хитро и така нататък, реалният проблем наистина е на Скипхал. Една от причините, заради която аз съм против да кажа 2011 година, защото разбирам, че ще има необходимост за развитие на технологията първо, но след това трябва да разгледаме и другите проблеми и да се опитаме да се приспособим към ситуацията. Проблема тук не е за скип хол точно, но един от проблемите е, че те миналата година разходваха много пари за оборудване и не искат следващите три години да харчат още толкова много пари. И наистина трябва да внимаваме с летищата, защото много от е, летищата играят не по въпроса за сигурността, както и господин Пасквал каза, те не искат да приемат това, защото ще се стовари върху тях. Ние говорим тук за въпроса за сигурност. Не как ще засегне Манчестър, Скип Хол или каквото и да е. Всичко това ще бъде част от общите съображения, които разглеждат експертите, техническите специалисти. И може би те ще дойдат и ще кажат, това не действа поради тези и тези причини. Но аз не искам да влизаме в проблемите на индивидуалните летища. Проблема е където се прави сканиране на изхода на самолетите, не общо сканиране. Това е по-сериозен проблем в САЩ и явно и те смятат, че е проблем, когато въвеждат усъвършенстване тип С. Uh, Всъщност, най-сериозният проблем, който имаме от, специално от Комисията за граждански свободи, е оплакването, че много хора им се отнема това, което си купили от е, магазина на летището. Е, не може и двете. Не може да им казвате, че можете да си купувате от магазините, след това да ви кажете, имаме проблеми с сканирането. Това, което се опитваме да направим, е транзитните пътници да минават по-бързо, като ги отделим от другите. Разбирам логистичните проблеми, които ще настъпят, но в крайна сметка едно от нашето съображение определено трябва да бъде да сложим край на това хора, които са си купили законово стоки, да им бъдат отнети, просто защото кой каза, че ще пътува още няколко стотин мили в рамките на Европейския съюз. И за това е включена и точка 1. Да се опитаме да решим този проблем по транзит, на транзитните пътници но както казахме, в крайна сметка това са просто предложения. Ние нямаме каквито и да е правомощи да решим въпроса. И така? Госпожа Лутфе? Много съжалявам, господин председател. Един въпрос. Сигурни ли сме, или вие сте сигурен, че логистичните проблеми които различават транзитните пътници от другите, са тези, които трябва да решим. Няма ли да възникнат проблеми на сигурност, ако наистина бъдат разграничени транзитните пътници от другите? Ами разглежда каквото предлага комисията, нещата са някакси по-отворено. Аз лично не съм сигурен от нищо. Аз не съм експерт по сигурност. Това, което ще изчакаме, да видя какво ще кажат експертите по сигурност в отговор на това, което казваме ние. Ние искаме от тях да разгледат точно въпроса за транзитните пътници или конфискуването на течности, които са си купили. Защото това е една легализирана кражба. Това искаме от тях да разгледат. Господин председател, вие отворихте тази дискусия само за 30 години. Аз мисля, че трябва да спрем до тук. Не трябва да навлизаме в техническите детайли, трябва да сме наясно с целта, която искаме да постигнем и когато техническите експерти кажат какво е възможно, да обсъждаме отново. Просто да окажем натиск. Да, благодаря ви за това. Наистина решението ще го... трябва да го вземем, когато получим информация от експертите. Господин Каяка. Благодаря. Приветствам всички направени коментари. Мисля, че това беше много важна дискусия. Бих искал да посоча няколко важни момента. Разбира се, това, което ще направя, е да докладвам пред е, комисията основните проблеми, повдигнати от парламента. Преди всичко искам да припомня происхода на тази норма. Тази норма трябваше да бъде приета след много сериозна терористична заплаха което в Великобритания доведе до решения на съда, които в момента са публични, по това време не бяха. Просто имаше заговор за взривяване на 7 самолета във въздуха след излитането им. И то с течни експлозиви. Така че зад тази мярка има реалност. И това е заплаха за сигурността. Заплахата продължава да съществува продължава да съществува и в Европа, и в други райони на света, които са приели същото правило. Втори момент. Нашата цел е да се опитаме да проведим това правило възможно най-скоро. Целта ни е да сведем до минимум неудобството, да опростим нещата, да намерим по-добра система, да въведем технология за решаването на проблема, защото никой не му харесва този проблем. Но това е правило, което имаме в Европейския съюз Както казах, има го и в други райони на света, за да се отговори на съответната заплаха. Трети момент. Вярно е, че информацията, която получихме, че до 2010 технологията ще бъде на лице. Вярно е, признавам пред комисията, че тази информация, която получихме от държавите членки, от производителите и от всякъде, бе, че тази технология ще съществува. Технологията още не е разработена нито в Европа, нито в САЩ, нито в която и да е друга страна. Така че това е една грешка, която е споделена от всички други страни, които са ввели това правило. Признавам го. Съжалявам, че да допуснете такава грешка, защото представете си колко ще, ще да е хубаво, ако през април 2010 това правило бъде премахнато. Готови ли са САЩ? Съединените щати следващите 18 месеца ще извършват изпитания. Т.е. никой още не е готов. Това е действителността. Какво е положението с технологията? Мисля, че господин Симпсън много добре обясни нещата. Има четири типа технология. Тип А. Отваряте бутилката, проверявате дали е експлозив или не, но това трябва да се прави за всяка бутилка. Тип Б не отваряте бутилката, вкарвате в машина. Тип С е съществуващата, която може да се усъвършенства и ще даде възможност машините да свършат работата. И всъщност е, това има най-обещаващи резултати. Тип Д – сканиране на багажа, без да се изваждат съдовете с личност. Но още течност, но още много време ще трябва да изчакаме. И така, какво предлагаме? И това трябва да се обсъди от експертите. Абсолютно точно. Какво е предложението на комисията? Първо, да се намери решение за транзитните пътници. Веднага да се реши въпроса с конфискацията. Сложно ли е това да се въведе? В момента транзитните пътници, идващи от трети страни, им се отнемат течностите. Освен ако идвате от е, Харватска или Сингапур. Ако идвате от тези страни, тъй като има международни споразумения, летищата успяват да идентифицират, ако хората идват от Харватска и Сингапур, няма проблеми. Това, което предлагаме е вед моментално облегчаване на транзитните пътници да се премахне конфискацията. И казваме на някои държави членки, за Бога, просто оправете ситуацията. На второ място, предлагаме 2012 година да се намери решение за най-важните летища. И ние смятаме, че това е възможно. Разбира се, ще обсъдим това с държавите членки. Казваме за по-малките летища, може би ще изчакаме и 13-14 година, ако ни трябват още една-две години. Може ли да изтеглим напред сроковете? Колкото повече ги изтеглим напред, толкова по-добре, но трябва сериозно да подходим с отговорност и да контролираме сигурността. Няма да преместваме сроковете само за удоволствието от преместването им, ако не отговаряме на условията за сигурност. Отбелязвам си, разбира се, и ще докладвам, че има много сериозни аргументи, да имаме една по-проста система с един срок и така нататък. Така или иначе, това ще бъдат крайни срокове. Крайните срокове, летищата, които могат да го направят по-бързо, ще получат стимули. Как? комисията ще бъде готова да съобщи кои са летищата, които вече са въвели технологията предварително, ще могат да информират пътниците и мисля, че това ще задейства едно по-рано решение. Но трябва първо да имаме технологиите. Също така сме готови да обсъждаме възможността за преглед, ако има международна система. Ако САЩ излязат първи, ние няма да кажем, ние ще бавим ситуацията. Ако има международна система, която навлиза. Ние сме в много близки контакти с САЩ, трябва да отбележа. От... Обсъждаме този въпрос. Европа в момента води. Ние настояваме за реформа. Другите страни са по-резервирани. Те казват, системата е введена, е, пътниците свикнаха, нека си стои. Ние не смятаме, че това е решението. Ние трябва да продължаваме да търсим решение на базата на технологията, възможно най-бързо. По въпроса за оперативните изпитания, трябва да докладвам, че наистина е постигнат сериозен напредък. Нещата се развиват много бързо. Производителите полагат сериозни усилия, но им трябва яснота. Това правило ще продължава да съществува. Ще има някакъв сигнал. Ние трябва в крайна сметка да определим срок, защото това ще даде яснота, така че да почнат продажбите на тази техника но техниката трябва да бъде готова, одобрена от държавите членки и внедрена. Така че това е предизвикателство пред комисията. В заключение, бих искал да кажа нещо много важно, което спомена и председателя. Европейския парламент ще има правото си да даде своето становище по, окончателната система, защото това е нещо, което ще се обсъжда с експертите по сигурност. На 18 ноември ще проведем дискусия чрез комитология и след това имаме един период от 3 месеца, в които парламента може да каже дали е съгласен или отхвърля. Това е просто процедурата. Много е важно за нас, за да може да избегнем отхвърлянето на предложението, да се разгледат вашите коментари. Опростяване. Най-добри възможни технологии. Опит за интегрирано логистично решение за транзитни пътици. Много важен момент да се премине към техника C, ако може най-ефективно да бъде внедрена. Да се даде информация на пътниците. Да се ускори процеса, но трябва нещо да имаме на лице. Ако системата не е на лице и нямаме альтернатива, а се надяваме, че альтернативата ще е усъвършенствана техника, тогава ще имаме сериозен проблем. И заради това господин Таяни настоява толкова много, че още преди да се влезе в комисията, да се направи този обмен на мнение, което ние много сериозно оценяваме. Защото дискусията с държавите членки ще бъде много трудна, но вашия принос е важен. Обещавам ви, че ще докладвам и ще направим всичко възможно да намерим едно балансирано решение, както настояваха много държави членки, за да намерим едно добро решение. Благодаря. Каяка. Благодаря, господин Каяка. Последващата точка от дневния ред представене на кратка информация за отражението на економическата криза върху сектора на въздушния транспорт в Европейския съюз. Госпожа Макарио и господин Ван Деворт са наши гости. Госпожа Фостер има думата. Извинете, че ви прекъсвам, господин председател, но ние не сме получили този материал, въпреки че опитахме да го получим. Беше ни казано, че не можем да разполагаме с него до заседанието. Не зная защо това е така. Аз нямам такъв документ като член на комисията. I'm led to believe the study will be distributed now, so it's, it's, it's coming around. I don't know when it was ready or... Не зная дали е готов този документ. Сега ще чуем представене на доклада, доколкото ми е известно. По процедурен въпрос, госпожа Фостер. Очевидно е, че те изготвят нещо. Те искат да направят представене в комисията, искат да направим обсъждане Вероятно, някои от а, депутатите ще иска да направят такива коментари. И едва ли е подходящо едва тогава да започнат да разпространяват информацията, след като вече е започнала презентацията. И затова искам да ви помоля като председател на комисията да напомнете на всеки, който иска да обсъжда каквото и да било, в каквато и да е била област, поне сутринта, ако заседанието е след да предоставя нужната документация, която да позволи на депутатите да проведат една смислена дискусия. Благодаря. Ще предадем тази молба на секретарията и в бъдеще всеки, който смята да направи някаква презентация пред комисията, да предостави нужната информация. Не една минута преди началото на обсъждането. И така, може ли да преминем към презентацията? Okay, if we look to say 15 minutes for the 15 минути да отделим за презентацията, след което да имаме възможност за поставяне на въпроси и за коментари от страна на депутатите. We're ready when you are. Okay need to press the button to put the microphone on. Oké, okay, hartelijk uh, dank voorzitter voor uh, de kans om onze briefingnota hier te... Благодаря, господин председател, за възможността да говорим пред вас, да направим нашата презентация. Ще се опитаме да бъдем кратки за да остане време за въпроси. Нашия доклад се състои от пет части. Председателят прекъсва. Моля ви само, ако някой има да си говори, да излезе навън. Не може тук, вътре в залата, да се провеждат 3-4 различни заседания. Всякакви разговори навън. Dank u. Uh, we Uh, can we go to the next slide, please? Ehm, daar ziet u dus de, de inhoud van het rapport, introductie. Тук виждате съдържанието на презентацията, въведение. После ще говоря за структурата на транспортния, на, въз, на въздухоплавателния сектор. Ние смятаме, че това е един хомогенен сектор, но това не е така. След това ще говорим за насоките, за тенденциите от миналото, от последните развития, ще говорим за последствията от економическата криза и ще говорим после за някои предложения от наша страна. А когато говорим за последствията от кризата, има едно голямо намаление от потребността на услуги във въздушния транспорт. Но съответно и предлагането е намаляло. Има някои компании, които са намалили предлагането си с 125%. И което също прави впечатление, има промяна на маршрутите, на пътникопотоците, чрез операции на, на сливания Освен това, може да се говори за определено развитие при печалбите. Има ситуацията, финансовата ситуация на превозвачите е доста лоша. Променя се и пазарната стратегия, което може да доведе до повече концентрация на пазара в бъдеще. Сега виждате този слайд. на всички засегнати страни от въздушния сектор, във въздушния транспорт. Броят на пасажирите и превозваните стоки, всички индикатори намаляват с около 10-15%. Всички тези различни играчи са свързани помежду си и всички те са засегнати от кризата. Било то е, по отношение на персонала, по отношение на плащанията, на печалбите, никой не е спасен. Това е следващото фолио. Тук виждаме различните стойности, различните променливи. Това, което се вижда, е, че има значително вариране за промишленото производство и за обема на продажбите на дребно, както и за въздушните товарни превози. в отличие от това, което беше преди 15 години, когато развитието на въздухоплаването следваше тенденциите в другите видове транспорт. Виждаме, че такава връзка в момента няма. Продажбите на възможности за превоз на, на товари. Няма такива силни вари... варирания, както в миналото. На този слайд виждате съпоставка между обемите за 2009-2008 за различни части на света. Също може да видите по какъв начин варира и дохода на километър за различните авиолинии. Можете също да видите в процентно изражение колко места са били заети на борда на самолета или пък колко тона са превозени, какви центрове на доставки са използвани. Виждате, че има доста големи разминавания между 2008-2009 година, около 7% средно за света относно използваните места. Има също спад. Но тези цифри не са чак толкова лоши предвид на економическата криза. Ако видите от тези части на света, които реализират най-бърз растеж, и унези части, където има най-много население, виждаме, че няма особен спад. Предвид на превозените пътници и товари през 2008-2009 между 20,6% е спада за товарите, може да прецените начина по който са били засегнати пазарите за отделните години. Има разлика на, за цифрите за превоз на пътници и съответно за превоз на товари. На този слайд може да видите потвърждение на това, което видяхме на предишния слайд. Промената в увеличаването на БВП на годишна основа за периода 1990-2008 година и връзката между увеличаването на брутния вътрешен продукт и обемите в транспорта. Преди имаше по-голяма съпоставимост между тези показатели. На този слайд можете да видите какъв е ефекта на кризата в различни области. Всъщност всички тези проблеми не бяха стартирани от кризата, само бяха влушени от е, кризата. Това, което забелязваме тук, е, са различните ефекти на кризата върху въздушния транспорт, е, например формирането на съюзи, консолидирането, използването на ниши. Тези неща така или иначе щяха да се слушат, случат, но развитието беше ускорено от кризата. На следващо място приватизацията или а, края на националните превозвачи. Това също а, щяха да са неща, които щяха да се слушат, но сега те бяха ускорени. На следващо място влиянието на трансграничните сливания и придобивания, сливането на капитали, на превозвачите от различни страни. Можем да поставим и въпроси дали нискотарифните авиокомпании ще оцелеят, дали ще се справят с кризата. Както е известно, голяма степен те успяха да оцелеят в кризата и това е явление, което заслужава да се разгледа, да видим каква е динамиката на пазара, която им позволи да се справят с кризата. Разгледахме също навлизането на нови участници на пазара, засилване на агресивността, настъпателността, проявяването на по-голяма изобретателност от страна на авиокомпаниите и на пазарите, влиянието на правителствата по време на кризата също се променя. Има също доста увеличаване на колебливостта, на колебанията на пазара на въздушни товарни превози. Предлагат се повече нови продукти, използват се повече ниши на пазара, има увеличаване и на чуждестранния капитал, предвид на многото фалити, и навлизането на нови участници на пазара се забелязва а, е общо намаляване на заетостта в отрасъла. На следващия слайд можете да видите иллюстрация на загубените работни места в различните авиокомпании – САС към 4 февруари 2009, както може да видите, е загубила близо 8600 от 23 000. Virgin Atlantic са загубили 600 от общо 9 000. Ryanair са загубили около 200 работни места към февруари. Air France към април са загубили 3000 от общо 100 000 места. А, това е очакването за следващите две години. Виждате също данните за останалите авиокомпании като Луфтханза и така нататък. Видяхме е, фолията за тези важни теми. Тук виждаме потенциалните последствия, възможните последствия на кризата. В документа ще видите всичко по-подробно, т.е. консолидиране, сливания на компании и разкриване на пазарни ниши. Рискът е, че може да се получи възможен монопол на, пазара, не, нелоялна конкуренция. Чрез необходимостта от, определен, от капитал за определените предприятия, поради тази причина са все по-трудно за едно малко предприятие да се утвърди на пазара. А, какво имах предвид под пазарни ниши? Установихме, че през последните три месече има нови, новопоявили се предприятия, които обаче е, отново престанаха да съществуват. Например, е, превозвача Антвепен Франкфурт, е, той просъществува около 2-3 месеца. От перспектива на държавата има определени тенденции, които тук също сме описали. Тук става дума за трети страни, за частни предприятия, които се включват на пазара – за обработване на багаж, например. Тук също наблюдаваме процеси на консолидация. По принцип, има 6 или 7 концерна на европейския пазар. И това е. По отношение на трансграничните сливания, и придобивания. Тук тенденцията ще продължи, тя е възходяща. Ако видим Луфтханза, например, виждаме една определена консолидация, изразяваща се в наймането на различни по-малки доставчици. има други примери за това, Brussels Airline и други, но тенденцията е една и съща. Ако вземем, например, Air Swiss, е в Zürich. Там също имаше консолидации. Има и други примери. British Airways. На следващия слайд виждаме компании, които при, при, които предлагат по-ефтини полети. Виждаме, че има предприятия, които просто са излезли от пазара, престанали са да съществуват и са останали по-големите фирми. Тази тенденция ще продължи. Друга тенденция. Розарио също се спря на това. А, границата между по-ефтините полети и чартерните полети. Тази граница става все по-неясна, все по-изчезва. И ако погледнем по-внимателно, виждаме, че става дума за дестинации като Тенериф, Гран Канария, т.е. това са чартерните, традиционните чартерни полети, а пък сега започва да се предлагат полети на по-ниска цена от съответните предпри... Е, превозвачи. Наблюдаваме недостиг на капитал при превозвачите и вероятно се очакват по-нататъчни консолидации, като рискът е а, накърняване на конкуренцията на пазара. И на последно място това са новопостъпилите участници на пазара, новите предприятия, в бъдеще, вероятно, ще е, все, ще е по-лесно за традиционните превозвачи да развиват стратегии за сплашване на новите, на новосъздадените предприятия. Следващия слайд. Um eh, на този слайд е, можете да видите кои са най-критичните моменти за транспортния сектор във връзка с въвеждането на схемите за търговия с е, емисии. Има и друг аспект, който ще засегне пазара. Това е, е изключителната променливост на пазара на въздушни товарни превози. Това може да създаде проблем за устойчивостта на този пазар. Има също покачване на използването на чуждестранен капитал – Това е допълнителен ефект от въвеждането на схемата за търговия с емисии, както и риска от по-голямо концентриране на големи и силни групировки. Друг важен въпрос е свързан с технологичните промени – в това отношение фирмите ще се стремят към по-голяма синергия за въвеждането на нови технологии. Пазара на товарни превози търпи огромни проблеми. Ефекта на кризата е, че транспортният отрасъл ще бъде засегнат най-вече по отношение на превоза на товари. Затова се търсят а, други пазари и а, други продукти, други услуги. Ще има силен натиск върху пазара и това изисква а, въвеждането на интермодален транспорт. Трябва да се прави разграничение между а, товарните превози и пътническите превози. Има все по-голяма сегментация на пазара на въздушни превози. Въпреки, че ще има и а, взаимни влияния. А, ще има също влияние и от а, нискотарифните компании. Всичко това ще ускори развитието на нови стратегии, ще предизвика по-голяма проява на изобретателност от авиокомпаниите и ще, се, ще има стремеж към по-голяма концентрация на авиокомпаниите и на пазарите. ще е необходимо по-творчески подход от страна на авиокомпаниите по отношение на превоза на пътници. Както казах и по-рано, все повече чуждестранен капитал се инвестира в този отрасъл. Съществува риск от силна концентрация в малко на брой, големи и мощни групировки, които могат да доминират в основните транспортни мрежи в света. Това отново ще накара авиокомпаниите да бъдат по-конкурентоспособни и да предлагат по-креативни стратегии. Увеличаването на използването на чуждестранен капитал ще бъде съществена тенденция през едните години. Първият извод, който направихме в резултат на нашето изследване – е, че промените в транспортния отрасъл показват, че пазара се променя по такъв начин, че авиопревозвачите стават много изобретателни в прилагането на нови стратегии. Това също означава, че най-слабите компании отиват към фалит. Онези, които могат да се справят, а, са тези, които проявяват а, повече изобретателност, които са по-заможни и а, имат по-добри възможности за разработването на нови стратегии. Същевременно, с изчезването на някои компании се получава повече концентриране, повече консолидиране на пазара а, с ограничен наброй участници. Трябва много внимателно а, да следим новите инвестиционни стратегии не може да се избегне и консолидиране на транспортните подпазари, както и не може да се избегне злоупотреба с пазарната сила на тези по-силни играчи. Съществува такъв риск от злоупотреба. За целта Следва да се осъществява адекватен мониторинг и регламентиране. Като препоръка, европейските а, органи трябва да следят на базата на конкретни показатели тези субпазари на въздушния транспорт на базата на данни и научни изследвания за поведението на всички участници. Трябва да се следят най-новите развития, да се въведат нужните регламенти, но а, това регламентиране не трябва да бъде наказателно. Това са нашите заключения. С удоволствие ще отговорим на вашите въпроси. Много ви благодаря. Господин Драй, Благодаря. Аз не съм могъл да прочета това проучване. В даден момент ще намеря време за това, но имам три кратки въпроса и коментара. Първо, вярно ли е, че настоящата криза е много по-лоша от предишната от 2001 година, когато имаше криза в е, въздухоплавателния отрасъл. На един от вашите слайдове виждам, че сме стигнали до най-лошото ниво. Просто стигнали сме до дъното. Така ли трябва да го тълкуваме? Втори ни въпрос. От статистиката ви виждам, че Близкия изток се явява някакво изключение. Изглежда, че там има сравнително добро увеличение на трафика. Това естествено нарастване ли е на техния пазар? Или просто те поемат много от транзитните пътници на други авиолинии? Третия ми въпрос. Вашето общо заключение е, че има риск от концентрация, което може да има злополучен ефект. Всъщност обаче, аз мисля, че в една ситуация с три големи групировки и редица нарастващ брой нискобюджетни авиолинии, кога се постига доминираща позиция? Какво значи? Трима, четирима участници на пазара? Това не е ли достатъчно да имате ефективен пазар? Кога комисията трябва да предприеме някакви действия? Мисля, че това са въпроси, на които ще можете да отговорите. Аз по-късно ще прочета доклада. Нека да чуем няколко въпроса и след това да чуем наведнъж отговорите. Господин Грош. Доколкото разбрах, искам да започна с един въпрос, който по принцип е важен за нашата комисия. Как виждате отношението между вашия анализ и разпоредбата за слотовете? Мислите ли, че тази разпоредба трябва да се запази или не? Вашето мнение, просто. И по отношение на концентрацията. Подобно на това, което каза колегата Сътреви, вие казахте, че трябва да се развият съответните инструменти, за да се види дали пазарът няма да страда от определени е, от, определ... от тези концентрирания. Е, за какви инструменти говорите? Е, дали имате предвид някои линии, че някои линии попадат в определени ръце, в определени компании? Как точно виждате това, този въпрос. И нискобюджетните компании. По отношение на пасажирите, е, броя на пасажирите говори за това, че състоянието на нискобюджетните предприятия, на нискобюджетните компании е по-добре. Благодаря, господин председател. Благодаря и на презентаторите. Мисля, че все пак да се даде такъв детален документ на комисията, да се говори по него 15 минути и след това да го обсъждаме с толкова много данни е трудно. Не е това начина, придържам се към казаното първоначално от мен. Примерно, на страница 29 има един списък на превозвачи с съкръщаване на работните места пише British е, Airlines, а те се наричат British Airways, знае това, защото съм работил за тях. И така, това, което правим в момента, независимо от всички тези статистически данни, доколкото си спомням, след като над 30 години вече съм била в този отрасъл, е, че ако разгледате летищата в Европа в момента имаме около 25 милиона по-малко пътници, отколкото през 1998 е, година. Дори най-добрите превозвачи, които се грижат за разходите си и преживяват много тежки моменти. Цените на нефта са много сериозен проблем. До някъде се успокоиха, но знаете, че миналата година бяха подивели. Знаем, че а, е, сметките на някои превозвачи стигаха милиарди. Има и други данни, но да видим какъв е ефекта. Защо седим тук като политици? Защото това, което ни е известно е, че в нашите избирателни райони имаме авиолинии, имаме летища, имаме цялата верига на доставки. Имаме избиратели, които продават самолетите на авиолиниите, които оперират в нашите избирателни райони. Имаме туристически отрасъл. Цялата тази верига на доставката стига до там. Доколкото си спомням, това е най-лошата ситуация от е, петролната гриза от 1974 година поне за авиолиниите. Така че ние трябва да търсим път напред, но не трябва да забравяме каква е реалността. Естествено, опитваме да се конкурираме глобално, но това, което не можем да направим и нещо, с което изцяло съм съгласен с вас, е едно заключението ви, че не можем да въведем наказателно законодателство само в Европа, което ще има обратен ефект върху нашата индустрия в Европа, нашите сектори, така че да се борим с една ръка върза на гърба. Така че за това са необходими много сериозни усилия и от комисията и от съвета, когато предлагат мерките и законодателните такто в този отрасъл. Така че, както споменах, вече имаме веригата на доставка. След обяд говорихме за сигурност, за разходи, за течностите и разходите, за летищата и разходите, отново разходи и разходи и разходи. И също времено разглеждаме нашите економики, където се губят работни места, в производство и навсякъде. Загубите на работни места са огромни. Как точно да разсъждаваме как да излезем от ситуацията. Изправени сме пред много предизвикателства, но нищо от тези въпроси не приемам леко. Наистина това са много тревожни неща, защото социално-економическите ефекти от авиационния отрасъл, както знаете, са огромни начина по който това се отразява на нашата економика и начина по който се конкурираме с останалата част от света. И вие сте много прав, че повдигнахте въпроса и за товарите, защото много хора си мислят точно за превозвачите на пътници. 80% от стоките се превозват по въздух. Така че има много неща, за които трябва да мислим. Много е добре, че дойдохте при нас. Разбира се, трябва да разгледаме внимателно доклада и ще бъде полезно, ако в бъдеще може предварително да ни се дадат документи, за да проведем една по-конструктивна дискусия. Да видим кои са основните области, в които ние като комисия по транспорт може да направим някои полезни коментари. Благодаря ви. Искате ли да отговорите на тези първи три въпроси и коментари, след това да чуем още три? Ще започна с първи въпрос, който е свързан до голяма степен и с последния. Тази криза дали е по-лоша от предишната или не. Всъщност, тази криза създаде ефекти много по-тежки от всяка предходна криза поради редица причини. Не само заради броя на засегнатите компании, а и защото всички компании са засегнати – и не само европейските компании. Докато все още се възстановяваха всъщност от предишната криза. Така че имаше компании, които още не бяха излезли от предишната криза и ги удари сегашната криза. А при предишната криза поне имаше редица пазарни структури, при което веригата на доставките в въздушния отрасъл оставаше под контрола на отделни компании. Но след предишните кризи се явяваха агенти на трети страни, които доставяха частични услуги на компаниите и имаше доставчици за доставчиците. Така че тази верига на доставките за създаването на целият продукт, въздухоплавателни и транспортен продукт, се промени след последната криза, защото вече участваха много повече компании. Както казах, доставчици на доставчиците и други участници се включиха в този отрасъл. Това означаваше, че при избухването на последната криза ефектът беше още по-силен, защото имаше шокови вълни, които удриха не само една огромна компания, която удреше продукта с цялата верига на доставки, а засягаше цяла една нова верига компании в веригата на доставки, които се появиха в резултат от предишната криза. Така че тази последна криза е много различна, точно поради това явление в сравнение с предишните. Розарио. повтори и третия въпрос. За Близкия изток и какво става там. Ние двамата ходихме в Абудаби преди няколко месеца и това, което видяхме там, бе, че те наистина извършват една много агресивна политика на доставки. Ако разгледате разписанията на авиолиниите, като Етихат, например, те поръчват 50-60 нови джета, за които вече са платили и то в точния момент, което може да смаже конкуренцията, особено конкуренция, която няма никакви касови запаси. Разбира се, трябва да направим разграничение. Ако разгледаме политиката на двете големи и близкоисточни авиолинии, вече е различно. Етихад е по-малко агресивно от е, емирствата, но има много големи касови запаси, докато касовите запаси на емирствата просто пресъхнаха, така че в бъдеще може би ще видим различен подход, но ако видим такова една смяна на центровете към Близки изток, Абу-Даби, Дубай, до някъде Катар, ще видим, че там има много сериозен ефект. Концентрацията. Казахте, че се получават три големи блока или клъстери в Европа. Да, вярно е. Някой може би ще зададе въпроса колко алианса ще оцелеят ще се равнили на големите компании в Америка, които са три. И така, какво виждаме? Виждаме обобщени цифри за тези алианси, но те всъщност крият редица неща. Ако някой иска да доминира, не доминира изцяло всичко, доминира само някои маршрути с определена частота. На тази въпрос ще се върнем малко по-късно, но нека да разгледаме въпросите подред. Relativamente aos slots, os slots... Възможно най-кратко, защото има още дълъг списък на изказващи се. de disrupção relativamente ao passado da indústria de transporte aéreo. По въпроса за слотовете и начин по който са засегнати те. Начинът, по който се управляват слотовете променя начина по който се управляват летищата. И това до голяма степен е свързано с маркетинга, защото продукта, който се продава на летищата, също са точно слотовете. Така че на слота трябва да се гледа като на търговски продукт, и това е нещо, което трябва да се включи в законодателство. Самия факт, че това става в момента е много положителен. Сега другите два въпроса. Искам да видим стратегическото поведение на дружествата. То е подобно като в приморе плаването. Имаме разпределение на пазара, след това формулирането на цените, предлаганите услуги, въпросът бюджетните компании, нискобюджетните компании, те дали са в по-добро положение? Не. Според мен, не. Ако погледнем модела, по който работят те, аз имам впечатлението, че че всъщност те отвътре взривяват своя собствен модел. А сега на въпроса на госпожа Фостер. Дали това е най-тежката криза? Явно, явно е така. И ако погледнем пазара, и как беше пазара преди 30 години. Тенденцията е, че нарастването на пазара всъщност се запазва така, както беше преди 2001 година, но не знаем дали по същия начин ще продължи да расте пазара и в бъдеще. Това никой не може да каже въпроса за транспорта е свързан с цял... Следващите три. Госпожа Дирон. Благодаря, господин председател. Това проучване се явява в подходящия момент преди срещата върха Копенхаги Копенхаген от една страна и преди дебата на по Бялата книга, който скоро ще започне. Така че мисля, че полезно ще бъде да отделим време и да прочетем внимателно този документ. Два кратки въпроса, които касаят основно концентрацията. Може би това е доста базисен въпрос. Аз не съм економист, но ми се струва, че либерализацията на този сектор е един вид и излиза от големите държавни монополи с цел усъвършенстване на конкуренцията и подобряване на редицата участници в сектора, кои, чието брой се увеличава. Сега обаче стигва до един вид частен монопол, дори ако се направи разбивка по различни райони на света и различни пазари. Но що се отнася до контрола, вие ни давате своите препоръки и наказвате какъв модел да приложим. Има един пазар, който се развива по отношение на концентрацията. Ние искаме да се развива по обратен начин, след като либерализираме сектора, за да се отвори пространството за по-малките участници, за подобряване на цените за потребителите. Но какво ще кажете за моделите? Така че моят въпрос е, нормално ли е да има такива концентрации? не трябва ли да мислим наистина за моделите, които са необходими за средни, малки и дълги разстояния, на полети. Може би трябва така да се опитаме да определяме пазарите, а не да се оставяме да бъдем водени за носа от пазара и да стигаме точно до обратна ситуация. Заместник председателят Рике. Аз исках да задам същия въпрос, който зададе господин Грош, но всъщност вие не отговорихте точно на въпроса за слотовете защото има една мярка, която изтича на края на октомври. Така че на практика трябва да се въведе отново регламента за слотовете. Така че ще бъде ли това мярка, която се осъществява, взимайки предвид кризисната ситуация, или всъщност ще се върнете отново на регламента, който съществуваше преди, независимо от кризата. Това беше въпроса на господин Грош. Мисля, че срока беше 31 октомври, когато изтече тази мярка, така че това е една много съществена мярка. Госпожа Майснер. Ja, danke schön. Ähm, ich kann das auch kurz machen, weil vieles schon besprochen worden ist. Wir müssen мисля, че трябва да видим какво ни се каза наистина. В момента, чрез поради кризата, положението на целият транспортен сектор е лошо и ние очакваме подобрение. Винаги ще ни е нужен въздушния транспорт, както за пасажирите, така и за товарния транспорт. Но това, което ми прави впечатление, това е развитието на Близкия изток – Казахте, че там има много пари, но ние искаме да имаме една добра функционираща система, конкурентно способна система във въздушния сектор, но ние не искаме европейците да губят в сравнение с други. Ние може да инвестираме в въздухоплаването, но това не е разумно решение. Дали е, емиратските е, компании и другите чуждите компании ще вземат превес. Каква е вашата прогноза? Каква е вашата препоръка? Thank you. Finally, from me, one comment and one question. И накрая от мен един коментар и един въпрос. Докладът е кратък и е насочен основно към авиолиниите и загубите на работни места. Питам си каква работа е извършена по отношение на началната част от е, въздушния сектор. Защото доклад е основно за резултата от кризата върху въздухоплавателния сектор. Но не знаем какво е положението с летищата. Там загубени ли са работни места, търговските площи на летища и така нататък. Сега, въпросът ми е доста противоречив, вероятно, но ми интересува вашия отговор. От това, което разбирам, като разбира се, условията, че наистина не съм чел този доклад, виждам го и аз сега, заплашени ли сме от това Луфтханза и Стар Алайанс да стигнат до доминираща позиция, като използват тази криза за да си създадат такава доминираща позиция в Европа конкретно. Ik, ik volg de, de redenering. Hè, dus, uh... На въпроса на госпожа Дюрон. Разбирам хода на вашите мисли и вашите очаквания, но какво може да очакваме ние от либерализи... либерализирането? Очакванията ни не се оправдаха така, както виждаме и в други сектори. има нужда от корективни мерки. Дали то, какъв би бил модела за бъдещето? Бих казал, Вижте в е, учебниците. Там се казва какви е, биха могли да бъдат е, последиците след една криза. Не може човек винаги да се, да, да се надява всичко да управлява и да прогнозира. Но какво имаме? Имаме една криза, тя избухва, всички сме изненадани и в последствие какво се случва? Ние сега се опитваме да видим дали е имало предупредителни, предупреждаващи индикатори, които да ни кажат внимание, след 2-3 месеца нещо лошо ще се случи. Но може би след известно време ще сме способни да изработим такива индикатори, но няма патентна рецепта за това. По въпроса за слотовите, в момента наистина основното правило е или използваш, или губиш. Всъщност това правило е много ефективно по време на кризата, защото слот е нещо, което може да се използва за блокиране на пазара. Много продължителен опит имаме в е, въздухоплавателния бизнес с използването на тази стратегия. В една криза компаниите нямат възможността да прилага стратегията, така че това правило е много ефективно и трябва да се поддържа през цялата криза. Това е, може би, най-ефективният начин на контрол. Правилото ползваш или губиш. По въпроса дали кризата е приключила. Откровено казано, не мисля. Разглеждаме някои показатели всеки ден. Морски транспорт, въздушен транспорт. Понякога наистина оставаме с впечатлението за даден показател, че сме стигнали до дъното и сме тръгнали нагоре, но в повечето случаи се оказва, че не е така. Дори разглеждайки временни показатели, не получаваме идеята, че нещата се започват да се оправят. Известно време се надявахме, че коледните пазаруване може да подобри нещата. Втората част от въпроса. Дали сме изправени пред риска от наблизане на чужд капитал? Говорихме по този въпрос с е, виш служител на Етихад относно капиталовата структура. Тук няма нищо ново. Преди 5-10 години много от авиолиниите тук гледаха към Азия. Сингапур, Малайзия, Пасифик и така нататък. Така че явлението се връща отново. Хората търсят капитал, трябва да видим къде наистина има капитал. Къде са парите? По въпроса за загубата на работни места – Това, което се случва е, че компаниите генерират работни места. Но, разбира се, по време на криза те са принудени да съкръщават персонал. По същия начин те създават нови работни места, когато получават повече бизнес. Когато хората изгубят работата си в даден отрасъл, те започват да работят като свободни професии, предлагат услугите си на авиолиниите. Въпросът е какво ще се случи на края на кризата. Какво ще се случи точно с тази верига на доставки. Защото точно заради кризата се създава една нова верига на доставки от съкратените служители, които започват да предлагат като хора на свободна професия услуги на авиокомпаниите. Ако ситуацията остане такава, наистина е доста сложно и трудно да се каже какво ще се получи на края на кризата. Последният въпрос беше за доминиращата позиция на Lufthansa и Стария Лайенс. Тези три големи блока или кластера, теоретично те трябва да се поддържат в равновесие. Това е в техен интерес всъщност. Получава се едно явление. явление. Взимате един блок като Стария Лайенс, но той не трябва да се разглежда като хомогенен. Е, вътре има една вид вътрешна компети... конкуренция. Ако искате да пътувате от Брюксел до Чикаго, можете да минете през Франкфурт, можете да вземете United Airlines и да пътувате през Вашингтон. Това е вътрешна конкуренция между две компании вътре в Алианса – Луфханза и United Airlines. Така че ще продължи да съществува конкуренция, докато няма тотално доминиране между тези три огромни алианса. Все пак Стар Аланс непрекъснато увеличават слотовете си и позициите си на различните летища. Така че това е проблем, който следва да разгледаме. Това е личното ми мнение. Благодаря ви много. Благодаря, че ни представихте вашия доклад и че отговорихте на въпросите на депутатите. Обеден съм, че ако имаха възможност да се запознаят предварително с материала, депутатите щяха да поставят още въпроси. Господин Алкадрауи Имаме няколко въпроса в точка разни. Госпожа Фостер, първо. Да, можем да се тръгне малко по-рано, от толкова време работихме днес. Ще поставя един въпрос, който се отнася до нашите гласоподаватели. Става дума за шофьорите на камиони. Нека да изчакаме малко да има тишина в залата, преди да продължа. Има неща, които а, не засягат а, а, само шофьорите на камиони от Великобритания, но има такива проблеми в Испания. Те са породени от използването на такограф и им се налагат високи глоби когато бъдат направени проверки на тахографите, се установява, че няма никакъв проблем с тези устройства. Подобни инциденти са доста чести. В такива случаи те се обръщат към посолството на Великобритания в съответната страна, защото става дума за доста високи глоби от порядъка на хиляди евро. Може би Господин председател, можем да разгледаме този проблем, да видим колко разпространено е това явление и съвместно с колегите от е, Испания да направиме нужните проучвания. Имаме камиони, които пътуват из цяла Европа и те трябва да бъдат третирани равнопоставено. Благодаря. Ако може да предадете информацията, с която разполагате на секретарията. Тогава ще поискаме обяснение от комисията. Също ще отправим запитване и до постоянното представителство на Испания, която ще поеме от 1 януари председателството на Европейския съюз. Аз също искам да напомня на депутатите, че ще проведем дискусия по пиратството в моретата на 16 ноември. Поканени сте да очаквате в тази размяна на мнения. Знаете, че един от депутатите от нашата комисия участва в делегация, организирана от подкомисията по сигурността и отбраната, СЕДЕ. Сега е, те са поканили един генерал, който ще говори пред СЕДЕ и ние сме поканени да участваме в тази дискусия по морското пиратство Има ли други а, въпроси разни? Ако няма, искам да благодарям на преводачите. Ние имахме не само преводачи, но имахме също и е, жестомимичен превод. Искам да благодаря на всички преводачи, независимо дали използват глас или жестове. С това обявявам заседанието за закрито. other than as being as a local member.